Добро утро на всички. Нека да започнем. Днес ни оказаха чест и ни предоставиха най-голямата зала, но малко кънти, така че извинявайте за това. И също така пожелавам добро утро и на всички, които ни следят по интернет. Ще работим само до обяда днес, половин ден. И Разбира се, след Страсбургската пленарна сесия, следващата седмица ще имаме и други заседания този месец. Сега за дневния ред. Бих искал да ви помоля да съгласите с малка промяна за реда на точките от дневния ред, свързани с докладчиците. Предлагам точките които са посъветени на застраховането, които са най-последните днес в 11.30, а точките, които са за защита на предприятията от подвеждащи практики, ние започваме с тези теми ново досие и съответно ще разгледаме тази тема и следваща точка от дневния ред от 10.25. Виждам, че няма възражение, така че приемам това за съгласие. Съвсем кратки съобщения от мен, преди да преминем към първата точка. По същество искам да съобщя на колегите, че много плодотворно беше посещението ни в Харвати миналата седмица. Срещнахме се с, с заместник министър-председателя, господин Нимича, с министри в правителството. Имахме много плодотворни срещи и с социалните партньори, и с дружението на потребителите. Също така успяхме да посетим не само Загреб, но посетихме Сплит, където имахме много интересни срещи с представителите на общинските органи за управление и регионалните органи за управление. Това също беше много полезна среща и бих искал специално да благодаря на колегата Драматич за организацията, тъй успешната организация на това посещение наистина беше направо рекорд колко срещи успяхме да проведем за толкова малко време, включително, че пътувахме през нощта от Зареб до Сплит, където успяхме дори да не изгубим никого по пътя. Разбира се, по-късно ще предоставим пълен отчет на застанк на координаторите. Получили сте протоколите от заседанията на 21-21 февруари и 4 март. До края на заседанието те ще смятат за прияти, ако няма да има възражения до тогава. И сега преминаваме към първата съществена точка. Това е актуална информация за депутатите и обществеността за тристранните преговори. Ние винаги ще започвам нашата работа с предоставена такава актуална информация. Тази седмица имаме три заседания на триалога, ще имаме повече следващата седмица, така че всички докладчици и докладчици в сянка са много заети. И Ханес и аз и всички наши сътрудници и секретарята работят много усилено. Това означава, че графикът на моята работа е доста напрегнат, но независимо от това успяваме да постигнем напредък. Първо искам да поканя докладчика господин Живан да ни съобщи за това как върви триалога, по който той е, е отговарящ след това. Ще говорим за доклад на господин Тарабела, след това ще говорим за професионалната квалификация. Имаме също така пакет за привежда съответствие. Госпожа Ройтова, след това аз имам доклад и също така доклада за триалога за митническия кодекс, така че това са събитията, които се случват. Разбира се, нямаме време, но ако може докладчици накратко да се изкажат, ни разкажат какво става. Заповядайте, господин Жован. Благодаря ви, господин председател. Няколко думи за преговорите по отношение на концесиите. До момента бях проведени три технически срещи с съвета. Предвидено е шесто заседание в края на днешния ден. Бяха анализирани редица членове, параграф по параграф. Като цяло член 1 до 40, с изключение на член 11, 15 и 15а. Те ще бъдат разгледани по-късно, тъй като има общи елементи с а, обществените поръчки. Бяха предложени реди за компромиси на съвета. Вчера проведохме втората официална тристранна среща. При първата общо взето се наблюдавахме взаимно и всеки държеше на позицията си и много възпитано представяхме различните си предложения за текст. Вчера нещата се развиха много положително, тъй като съвета направи няколко коментара по някои от предложените от нас компромиси. Компромисите все още нямат формален характер, но е много вероятно да постигнем задоволителна редакция на текста по по-голямата част от тези компромиси, текст, който да задоволява и парламента, и съвета все пак трябва да разгледаме заедно с докладчите в сянка някои конкретни елементи, като например економическият риск и определението му. Целта разбира се е да намерим по-добра редакция. Трябва да обсъдим и въпроса за праговете. Поставя се въпросът за 5 или 8 милиона евро като праг и последствията на сключването на международни договори. И също така трябва да се постави въпроса за срока на концесиите. Този въпрос трябва също да бъде обсъден между докладчите в сянка, преди отново да преговаряме с съвета. Но като цяло процесът върви добре и се надяваме в едните няколко дни да имаме формално споразумение. Следващата също ще предвидна за 25 април и на нея ще се разгледат а, въпросите, като например изключените за дадени отрасли, член 8, член 17 и член 43 относно управлението. По си трябваше да говорим и за член 11а, който е много важен от политическа гледна точка, тъй като, както си спомняте, беше ни даден мандат да водим преговори с намесата на комисара, като целта е да намерим някакво специфично е, разбиране за водоснабдяването, член 11а. Предвидено беше тази тема да бъде обсъдена на 25 април, но аз лично смятам, че, че първо трябва да обсъдим член 11, тъй като член 11а представлява изключение на член 11. Би било абсурдно да обсъждаме този член преди общия член. И смятам, че член 11 и член 15 трябва да бъдат обсъдени в рамките на общи тристранни срещи за, тази, за концесиите и за обществените поръчки. А, в член 11а, изключението, за което говорихме, трябва да бъде обсъждано след тази обща тристранна среща там нататък трябва да намерим подходяща дата с секретарията на отделните комисии, но като цяло процесът върви добре. Uh, Благодаря ви. Съгласен с вас, че това беше един вдъхновяващ доклад. И има също така някои общи теми, по които ще се води да, до, извинете, триалог заедно с господин Жовен и с господин Тарбела. Сега нека да преминем към директивата за обществените поръчки. Гос... Да, благодаря, господин председател. Ще говоря на френски. Е, господин Тарабел е напълно съгласен с господин Живен че членове 11 и 15 и останалите членове от общ интерес трябва да се обсъдят на съвместно заседание. Целта ще бъде също така да се постигне общ подход към двете досиета, тъй като те все пак са доста близки по своето естество. А сега ще кажа няколко думи за тристранните срещи, по а, обществените поръчки. Последната тристранна среща се проведе на 26 март, като обсъждахме кустари 5 и 2 по член 44, свързана с разпределянето на отделните а, елементи и член 5.2, както свързано с а, а, колективните трудови договори, беше проведена само размяна на мнения с комисията и съвета. Влязвам в повече подробности относно принципа за прилагане или обясняване, като целта е да се гарантира по-добър достъп за малките и средни предприятия. В рамките на обсъждане на член 56.3, който засяга финансовите възможности на малките и средни предприятия за достъп до дадена обществена поръчка, се предлага да се превърли сумата от 3 до 2 пъти размера на обществената поръчка, като целта е по този начин да се гарантира необходимата финансова сигурност и стабилност на предприятието. Но въпреки това предложено, тази предложена стъпка съвета остана твърдо на своята позиция. По член 15.2 имаше съществено обсъждане и парламентът каза, че не може да стъпи по тази параграф. ние устояваме нашата принципна позиция, а съветът остава доста скептично настроен. Член 54.2 и а, фазата на избор. Съветът изисква много строги мерки за прилагане на правилата за изключване, както и единно транспониране в всички държави членки по отношение на ненормално ниските оферти, член 69, имахме пълната подкрепа на комисията срещу съвета, за да може възлагащият орган да има възможност да изисква и да, да, да обясни своята мотивация парламент е убеден, че трябва да се борим срещу екологичният и социален дъмпинг, както и срещу нелоялната конкуренция, давайки на възлагащите органи необходимите за целта средства. По член 55.1 критериите за изключване имаше постигнато споразумение за малко изменение на редакцията, но като цяло парламентът продължава да се противопоставя на изключенията в в, обществен... в името на общи интерес, тъй като това за нас е ясен критерий. Всички са съгласни да има изключения, само ако се споменават конкретни случаи в редакцията, като например общественото здраве. обсъщност на член 66, като единствен критерий за сключване на, на обществена поръчка по този член се сблъскваме с позиция от страна на комисията и съвета. По член 67 трябва да се предоговори редакцията, но като цяло компромисът, предложен от съвета, е добра основа и е възможно парламента да се съгласи с този, това предложение. Ако обаче се засилнят а, социалните критерии, това е текста, който ми предостави Марк Рабела, за да ви информирам с напредъка по пристранните срещи по това досие. Аз лично оставам с впечатлението, че процесът върви добре. Както казах в самото начало, Марк Рабела е напълно съгласен да има общо обсъждане на членове 11 и 15 заедно с а, до, а, законодателният акт относно концесиите. От самото начало е ясно, че ще говорим за един пакет, който не бива да бъде разделян, тъй като трябва да има съгласуваност между двата текста. Благодаря ви. Добре, благодаря ви. Между другото, ние ще изслушаме всички съобщения и доклади на колегите и след това колегите, които искат да зададат въпроси, ще имат възможност да ги зададат на докладчица. Господин Веню не е тук. И може би защото все още не има заседание на триалога от последното съобщение. Искам да кажа, че следващия триалог ще състои на 24 април, ако не се лъжа. Да, така е. Yeah. Anyway, we, we, we have to have a second... До сега само едно заседание на 20 март имахме и съобщихме за него по всички тези досиета се извършва и много експертна дейност. На този етап искам да кажа, че като цяло хората не осъзнават, особено хората отвън, колко технически подробности, изискващи експертни познания, трябва да бъдат обсъдени и се извършват много сериозни промени, които са свързани с наглед технически подробности само. И така, нека да преминем към пакета за привеждане в съответствие. Господа, госпожа Ройтова ще бъде тук в 10 часа, когато официално ще одобрим първата част от постигнатото споразумение съвета по техническите специализирани разпоредби. И тя, ако ми позволите, ще има възможност да ни съобщи кратко това, какво става по този пакет по занайчийската дейност, извършвана в свободно време, е постигнат сериозен напредък. И както вече ви съобщавах, вече доста от нашите изменения са приети от съвета. На 8 май съм сигурен, че ще мога да постигна съгласие като докладчик с съвета и това ще бъде много удовлетворителен пакет – който ще включва много голяма част от измененият предложени от парламента. И ако някой съмнява във влиянието на парламента, той трябва да погледне колко изменения на парламента се приемат от съвета и това показва колко е важна ролята на парламента дори по такива тясно специализирани досиета. Сега по митническия кодекс – Бях председател на среща с госпожа Легрип, която, за съжаление, не може да присъства, но тя ме помоли да направя съобщение от нейно име, което аз правя с удоволствие. И имахме застане на триалога във вторник сутринта. Отново много специализирана техническа работа трябваше да се извърши по този пакет и в момента вече официално сме одобрили голям част от тази дейност. Също така постигнахме сериозен напредък и по политическите аспекти в пакета, но все още съветът разглежда нашите компромисни изменения. Трябва, според мен, да можем да постигнем съгласие по целия пакет, по всички изменения на четвърто заседание на 23 април. Това е нашата цел, разбира се, при условие, ако съветът ни предложи нещо достатъчно разумно и приемливо. Ние извършихме огромен обем работа по делегираните актове и актове за изпълнение. Много ще бъде благодарен на господин Майер. А, господин Майер, ако искате да си водите частни разговори, лични разговори с вашите немски колеги. Мога, може ли ви да го направите извън залата? По този пакет извършихме значителна работа по делегираните актове, актове за изпълнение. И това беше много сериозна задача, защото става дума за над 100 такива акта, както делегирани, така и за изпълнение. И постигаме съгласие, че те ще бъдат включени в основния текст на директивата, а няма да бъдат предмет на делегирани пълномощия правомощи, извинете. Мисля си, че всички ние постигнахме съгласие за това. Също така беше постигнато съгласие по редица чисто технически аспекти. Не, не е решен все още въпроса за происхода на стоките. Тук парламентът има своя позиция и също така още не сме постигнали съгласие по датата на влизане в сила. Също така, тъй като едва ли ще се постигне съгласие до пленарната сесия през юли, ще има е, един интервал между изтичането на сегашните разпоредби за митническата дейност и приемането на нови разпоредби. Затова комисията вчера прие ново законодателно предложение, в което се променя датата на влизане в сила на актуализирания митническия кодекс, за да могат митнически служби да работят възоснова на правен акт. Предлагам госпожа Легрип да бъде помолена да поема отговорност за този допълнителен правен акт, защото той ясно е, ясно е за него, че той е част от общия пакет. И на 2 май ще трябва да одобрим препоръки по това предложение координаторите и всички колеги ще получат съобщение по електронната почта с този текст. Мисля си, че то е една страница, не повече. И разбира се, след това ще трябва да финализираме нашите преговори в рамките на триалога с целта целият пакет да бъде прият. Така че това е моят доклад от името на госпожа Легрип и с това се надявам, че приключваме. Yeah. So че приключваме всички наши съобщения и доклади за триалога, за тристранните преговори. Ако колегите искат да зададат въпроси, в момента имат тази възможност. Доколкото виждам, няма желащи да зададат въпроси. Добре, благодаря ви. Благодаря и на всички докладчици, на всички, които са работили по тристранните преговори. Сега преминаваме по... Сега преминавам към пета точка. Това е становището на госпожа Парванова относно баланса между половете. Мисля, че това беше съвместно предложение на Комисията по правни въпроси, Комисията по правата на жените. Става дума за баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, чието акции се търгуват на борсите. Госпожа Легрипа, мисля си, че не е тук. Господин Хеда не е тук. Добре, ще видим как ще процедирам. Но виждаме, че има само един докладчик в сянка от социалистите. И имате думата, госпожа Първанова, да ни представите вашето становище. Благодаря ви, господин председател. Това, Това е. е and I hope that uh, and there are several committees which това е съвместен доклад на Комисията по правни въпроси и равноправието на жените. Надявам се да постигнем подкрепа в този спорен документ. Предложението на комисията е да насърчи баланса на половете в взимането на решение и да се използват съществуващите умения за по-равно представителство на половете. Е, според комисията 80% от е, според е, комисията много е малък процента на жените в е, управителните съвети. Проучванията показват, е, че увеличаването на броя на жените ще повлия благоприятно върху функционирането на единния пазар. Също така, данни от Евростат показват, че жените е, взимат 60-70% от решенията е, за изразходване на средствата. Всъщност, е, повече жени на управляващи длъжности може да ни даде по-добра представа за решенията на потребителите. Аз съм подготвила три групи от изменения. Първата е свързана с функционирането на вътрешния пазар, увеличаване на брой на а, ръководните длъжности може да даде по-добра информация за поведението на потребителите. А, продуктите, които, услугите, които съответстват на потребностите и, и предпочитанията на потребителите, могат да увеличат продажбите положителен ефект върху организационното поведение и резултати на фирмите може да се проследява и да се представя като най-добра практика. Втората група изменения е свързана с правната сигурност. Аз съм за директивата като инструмент за хармонизирана правна система. Е, този закон е важен за Европейския съюз, тъй като фирми с трансгранични операции трябва да имат сигурна, солидна правна рамка, за да имат е, достъп до единния пазар отсъствието на баланс на половете може да повлияе отрицателно върху единия пазар. На трето място економическата ситуация в Европейския съюз в контекста на застаряващото население, не използването на потенциала на половината от населението може да забави развитието на економиката и възстановяване на финансовите структури и капацитета на човешкия капитал в измененията. Призовавам държавите членки да мотивират и насърчат фирмите да докладват за стъпките, които предприемат за улесняване на участието на жените, насърчаване на участието на жените в бизнес мрежите. Също така, укрепването на баланса на половете е свързано и с пазване на член 23 от Хартата на основните права с разпоредбите на е, договора. И накрая искам да кажа, че срока за внасяне на изменение следваща сряда, 17 февруари, до часа на обяд. Good. Uh, thank you very much. Uh, now I think... Благодаря. Господин Жован, вие от името на госпожа Люгрип ли ще говорите? Благодаря, господин председател. Моята колега Констанс Люгрип, докладчик за НП, не можа да участва. Ще ви прочета това, което тя е написала. Първо, благодари на докладчицата. Прочела е становището с голям интерес. Въпроса за участието на жените в процеса на взимане на решения, особено в ръководството на економиката, от основно значение. Госпожа Люкрип е, споделя глобалния подход е, на докладчика и която подкрепя директивата, предложена от комисията. Иска да напомня, че е има възможност да каже по време на предимни дискусии, че е време да се вземе законодателно решение. Тя е убедена, че цифрите, е, че поставянето на ясни цифри ще бъде е, важен инструмент. Като докладчик на НП, тя ме помоли да ви информирам, че тя ще подкрепи повечето изменения, предложени от госпожа Първанова 2, 3, 6 и 9. Заедно с това остават някои въпросителни. Първо, някои измененията, свързани с членовете на директивата, нямат правна яснота. Въпреки наличието на добри е, намерения, по-конкретно 7 и 8 член, който следва да се уточни. Госпожа Люгрип казва, че 60% от дипломиралите се е, виж, в университетите са жени и не е необходимо да се предоставят допълнителни аргументи броят на мъжете и жените в управителните съвети си остава обаче неоправдано и това е баланс, който трябва да се промени. Що се отнася до измененията, които би искала да внесе, тя смята, че трябва да се замислим за приложното поле, целта на становището на директивата в член 1. Тази цел не може да се постигне без да зачитаме културата на държавите членки в областта на фирменото управление. Също така поставя акцент върху подбора на ръководните кадри в член 4, за да има равноправие между мъжете и жените. Тя се пита за това, което казва комисията за етапите на подбора. Тя не отхвърля възможността да се дефинират нещата, но да има гъвкавост, да бъде предвидена гъвкавост за предприятията. Член 6 от свързан с, пред, с предприятие с по-малко от 10% жените. Госпожа Грипа е лично за. Това би било предмет на дебат в различни политически групи. В заключение госпожа Люгрип се надява, че дискусиите с госпожа Парванова и докладчика в Сянка ще бъдат плодотворни. Благодаря за вниманието. Благодаря, аз казва председателят. Госпожа Гебхард. Благодаря, господин председател. За съжаление, колегата трябваше да се прибере поради нещастен случай в къщи, затова ме помоли да я представлявам. Господин Жовен каза пределно ясно, че днес ние разполагаме с най-добре квалифицираното поколение жени във всички времена. Заедно с това тези жени имат ограничен достъп до постовете, предполагащи взимане на решения в много предприятия. Това е поразителна черта на нашите общества. Ние трябва да работим и не бива да допускаме никакво самоуспокоение. Второ, отбелязваме, че в големи предприятия, дори в малки предприятия, има един таван, стъклен а, таван, а, който жените не могат да пробият. Още повече, има много е, могъщи е, мрежи, мрежи на момчетата, е, които си разпределят е, постовете помежду си. Ето защо ние подкрепяме предложението на комисията. И колегата подкрепя доклада на госпожа Парванова, тъй като той е положителен е, подход. Докладчикът по-конкретно по подчертава в своя доклад различията между разпоредбите и правилата за постигане на равенство в държавите членки. Заедно с това подчертава, че функционирането на вътрешния пазар се потиска. Същото въжи и за свободния достъп до пазара за фирми в Европейския съюз. Госпожа Хед смята, че трябва да се погрижим да се определят общи стандарти и заедно с това държавите членки трябва да разполагат с възможност и гъвкавост да реализират нещата в съответствие със своята култура. Що се отнася до приложното поле, госпожа Парванова в изменение номер 6 предлага да се премахне едно изключение, имайки предвид факта, че има предприятия, в които представителството е по-малко от 10% от пазара на труда. Госпожа Хед смята, че трябва да има дебат върху ефектите и отражението на това недостатъчно представителство. Трябва да огледаме всички за и против. Що се отнася до девето изменение, госпожа Хед и аз сме малко скептични, защото така се умалуважават последиците за предприятията, тогава когато те не спазят правилата. Няма да можем да приемем това изменение. В заключение има три момента, които ние смятаме, че са особено важни. Първо, трябва да се погрижим да има открити и прозрачни разпоредби за назначаването на служители. и на ръководители и на ръководни пости. В момента достъпът е доста ограничен, няма търгове, няма обществени поръчки. Трябва да се осигури прозрачност, така че жените да се чувстват, да се чувстват спокойни, когато кандидатстват за ръководна длъжност. Що се отнася до обхвата, трябва да, се, трябва да помислим дали да приложим разпоредбите само към фирми, чието акции се търгуват на борсата или към всички големи предприятия, тъй като има опасност големите предприятия, чието акции се търгуват на борсата, да се опитат да заобиколят правилата. Това е тема, която трябва да обсъдим много обстойно. Накрая, по отношение на санкциите, Госпожа Хет и нашата група смята, че би било полезно санкциите да се позасилят. Така че фирмите да ги заболи от тях и да се и да почувстват принуда да спазват европейските правила. Госпожа Хет справедливо отбелязва, че недостатъчните санкции ще доведат до това, че фирмите просто няма да се съобразяват с разпоредбите. Благодаря. Няколко думи от мен като докладчик в Сянка. Um, my concern about this proposal is that um, I'm not sure it really... Аз не съм сигурен, че това предложение се решава истинските въпроси. Госпожа Парванова много хубаво предвижда изменения, с които се насърчават жените да поемат отговорни постове в предприятията, особено в частните мисля, че в обществения сектор, или поне моят опит говори, за това, че има много повече жени на ръководни длъжности в публичния сектор в различни области на публичния сектор, но в много частни предприятия няма същото. Това явление не съществува. И това е проблемът. Искаме да променим културата и да направим така, както каза госпожа Парванова в едно от изменението, че искаме да използваме уменията и знанията на всички членове на обществото. Моето възражение, и го казах в самото начало, е, че това е селективна мярка, която е насочена само към един аспект тя е насочена само към неизпълнителните директори на фирми, чието акции стръгват на борсата. Мярката няма да е насочена към към увеличаване на броя на жените в изпъл... изпълнителни длъжности. Разбира се, може да се окаже натиск върху фирмите да спазят изискванията, но, има и друг начин. Например, предоставяне на статистически данни и така нататък. Аз мисля, че много отговорни предприятия вече правят това. Моето възражение, и аз съм съгласен с това, за което намекна госпожа Гепхард. Простото спазване на тези правила не означава, че една организация ще промени своята култура. А това е от което имаме нужда. И има опасност а, вниманието да се съсредоточи върху спазването на изискванията и избягването на санкциите, което ще е, доведе до отклоняване на дейността. Моята група няма да подкрепи едно правно решение, но ще формулираме препоръки, за да решим някои от по-общите въпроси. Всички сме съгласни с това, че съществува проблем, но не сме съгласни с е, предложеното решение. По-конкретно бих искал в член 8 да се подсили разпоредбата, която дава възможност на държавите членки предприели мерки да осигурят по-балансирано представителство, да замразят прилагането на процедурните изисквания. Много страни, в това число и моята, са предприели мерки и резултатите са много по-добри отколкото спазването на европейско законодателство със сложни системи за санкции и така нататък. Това просто би отклонило внимание от проблема. И трябва да обърнем много повече внимание на това как, как да направим така, че фирмите да обучават жени, да ги подготвят за израстване в иерархията. Така че да имаме да се увеличи броя на жените на изпълнителни длъжности, защото те са тези, които ще променят нещата. И ние ще формулираме предложения към госпожа Първанова и ще видим дали ще можем да постигнем някакъв напредък. Госпожа Стайлър и господин Кройцман са се записали. Първо госпожа Стайлер. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Парванова за доклада. Когато представяте статистическите данни, които говорят за бавните темпове, с които се увеличават броя на жените 0,6%, мисля, този процент, този процент е много малък. Ние искаме нещата да вървят с по-бързи темпо. В Обединеното кралство е, един университет излезе с доклад. В първото полугодие на финансовата година се увеличи, с, имаше увеличение 44%. През второто полугодие то беше 26% и там се казва, защото фирмите а, са се самоуспокоили. През първата част на годината е имало медийно отразяване, втората то е отслабнало и за това и те не предприемат нищо. Фирмите се съпротивляват на промените. Господин Харбър говори за промяна в културата, може би е едно от най-трудните неща. В Обединеното кралство жените са само 17% от всички ръководни длъжности, което е по-малко от целта, която правителството си е поставило 25%. 27% от 250 предприятия имат управителни съвети само от мъже. 50% от населението има умения и знания ето защо това, на което сме свидетели, е неприемливо. И, всъщност ние говорим не само за равенство и равнопоставеност, а говорим за економически обосновани съображения. Аз съм напълно убедена, че доброволните мерки няма да дадат резултат. Аз съм за квоти. Знам, че много хора възразяват, но това е единственият начин да гарантираме баланс в структурите преди аз да стана на 100 години. Да, възникват много сложни въпроси, свързани с семейния живот, грижата за децата, средата на работното място, насърчаването на хората, подкрепата за тях в професионалното им развитие. Аз съм убедена, че има нужда от твърди действия и съжалявам, че е, изразявам несъгласие с председателя. Съгласна съм, че това е много важна тема. Не ме разбрали правилно. Просто не съм съгласна, че това е правилният начин за постигане на целите ни, господин Кройсмайер. Както виждам, госпожа Гейпар вече си е тръгнала. Аз исках всъщност отговоря на нейното изказване. Смятам, че трябва да се направи разграничение между надзорните съвети и управителните съвети, тъй като има много квалифицирани жени и ако има квоти за надзорните съвети, това според мен е някаква стъпка напред. Аз също съм скептично настроен, както и федералното правителство на Германия, но все пак ще бъде добър начин да се напредне. Но всички тези мерки няма да доведат до положителни резултати, ако не се направи същото нещо, ако не се дадат подобни стимули и на работодателите, а не само на служителите. Проблемът всъщност е много по-сложен на равнището на ръководните органи на предприятията. Аз лично имам опит в големи предприятия и мога да ви уверя, че ако говорим за една едно предприятие в химичната сфера, например, и ако в ръководството на това предприятие има само експерти в областта на химията, ясно е, че ще трябва повече време, за да се извърши подобна промяна, тъй като всички служители, включително и жените, започват от най низкото стъпало в иерархията и постепенно се изкачват нагоре. Но има вече напредък в водещи предприятия, където нямаше нито една жена, започва да се появяват такива. Защо? Защото жените винаги са в неоправдано положение, защото са майки. И периодите на време, когато те прекратяват работата си, за да се грижат за децата, е време, което трябва да се компенсира по-късно. А жените, които са на ръководни постове, обикновено са жени, които така са изградили своя живот, че никога не са взимали отпуск по майчество, които нямат деца и които са привилегировали своята кариера в личния си живот. Оказва се обаче, че в по-високотехнологичните сектори и по-експертните сектори има по-малко жени в ръководни позиции. Ето защо трябва според мен да оставим необходимото време на предприятията да разполагат с необходимото време за извършване на тези промени и постигане на нашите политически цели. И пак повтарям, това, целият този процес изисква време. ако се намирате на ключов пост в дадено предприятие, трябва поне да се дава възможност на жените за достъп до подобни постове. Но за целта предприятията трябва да помогнат на жените чрез осигуряване на инфраструктура, помагаща ги в отглеждането на децата. Така, например, някои големи предприятия вече създават ясли в рамките на самата предприятие, защото е ясно, че нито една жена, която си тръгва в 4 след обед, за да вземе дето си от яслата, няма как да достигне до ръководен пост. Така че самите предприятия трябва да се погрижат и да, да дадат равни условия на жените и на мъжете. Вярно е, че жените са също толкова добре квалифицирани, понякога дори са по-високо квалифицирани от мъжете, но те са жертви на неравнопоставеност и трябва да се борим за премахване именно на тази неравнопоставеност. Вярно, имаме нужда от промяна в културата, но преди всичко трябва създаване на необходимите условия за равенство между жените и мъжете в работна среда. В противен случай те винаги ще бъдат не неправдани и ръководните постове ще се дават възоснова на критерият пол, а не критерият квалификация. Госпожа Фахен, благодаря, уважаеми колеги, благодаря, господин председател. Всичко казано до момента тази сутрин не си, противо, не си противоречи. до госпожа Герхард не противоречи на до господин Кройсман. Трябва да бъдем амбициозни. Трябва недостатъчно просто да изискваме от управителните съвети да назначат определен брой жени в определени срокове една подобна мярка няма да промени съществено нещата. Имаме нужда от промяна в културата. От колко години вече изискваме подобни мерки? 10, 15, 20 години. И какво постигнахме за последните 20 години? Наистина ли има много квалифицирани жени, които са успели да се издигнат на ръководни позиции. Не, има повече жени работещи на техни... в а, високотехнологични сектори, повече жени работещи в конкретни области, но не и на по-високи позиции. Вярно е, жените са по-високо квалифицирани, но има и други проблеми, свързани с грижата за децата и личния живот на жените. Но трябва да се запитаме дали това е единствената причина и дали няма други фактори, които през последните години са повлияли и които определят факта, че ръководните постове като цяло продължават да се вземат основно от мъже. Ако не помедим поведението, ще продължаваме да определяме квоти, но тези квоти няма да доведат до реален напредък. Така че ясно е, тези мерки са само първи етап. Ако обаче не предвидим възможности и дори задължения, бих казала, по отношение на организирането на работното време, което трябва да бъде по-гъвкаво или задължение за създаване на ясли и други подобни инфраструктури. Ако не предприемаме такива мерки за пряко подпомагане на жените, е ясно, че няма да постигнем никаква реална промяна в дългосрочен план. Така че ни трябват специфични мерки на равнище на предприятията за насърчаване за черт на повече жени на високи постове. Госпожа Перес. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Искам да кажа няколко думи в отговор на различните изказвания, които чухме до момента. Съгласна с казаното от госпожа Стайлер. Всички колеги в залата са съвремени хора. Искам да припомня думите на, на Ортега и Гасет, който казва, че хората хората, които не живеят в своето време, фалшифицират собствения си живот. Днес жените представляват 50% от населението, но въпреки това не са достатъчно представени в ръководните органи и като цяло на високи постове. Каз, твърди се, че жените са в неправдано положение. Но ние не искаме да се намираме в такова положение. Ние можем да съчетаваме повече дейности може да вършим повече действия едновременно, едновременно и освен това сме високо квалифицирани. Затова искаме въвеждането на квоти. А ако не се постига напредък, в такъв случай отстъпваме назад. Както каза и господин председателя, трябва да надхвърлим предвиденото в член 8. Създаване на ясли и на детски градини, да, но трябва да променим и доминиращият културен модел – тъй като в този модел жената не е равнопоставена на мъжа, дори когато има същата професионална квалификация. Благодаря ви. Ами като цяло дискусията до тук беше много оживена. Някой още иска ли да добави нещо? Добре, имаме представител на ком... Европейската комисия, но те са малко срамежливи днес. Искате ли да се изкажете? Ще ви помоля да се представите. Михаил Гонтек, аз съм правен съветник в отдела за равнопоставено отношение на Европейската комисия и искам от името на нашата генерална дирекция да благодаря на докладчика за извършена от нейна работа, както и за бързата реакция по досия от страна на вашата комисия. Европейската комисия иска да отправи много силно послание към съвета, позовавайки се на парламента. това ви благодарим за бързата и успешна работа до момента. Благодаря ви. Госпожо Парванова, дали бихте искали да направите обобщение и да потвърдите графика за работата с текста? Да, благодаря ви, господин председател. Благодарности към всички докладчици в Сянка и всички колеги, които се изказаха тук. Изцяло съм съгласна, че е сложно да се промени организационната или корпоративната култура – но данните показват, че това не става по естествен начин. And, uh, are... И разбира се, ние като Европейски съюз сме много горди с това, че ние сме водеща сила, когато става дума за равенството между половете и човешките права като цяло. За това не виждам какъв е проблема с регулирането, регламентирането на ролята на жените при вземането на решения. И не само когато става дума за фирми, но и също в бъдеще и в политическия живот. Не бих искал да се впускам в философски дебати, но искам да ви уверя, че ще положа максимални усилия да намерим обща позиция на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. И съм сигурна, е, че ще стигнем до едни добри компромисни изменения. Само бих искала да уточня нещо. Що се отнася до изменение 6 за представители на недостатъчно представения пол, ако има, ако ако те са по-малко от 10% от работната сила в дадено таковско дружество, аз мисля, че за управителни съвети не е от особено значение какъв е състава на работната сила, защото има много случаи, които доказват, че не само полът, но и квалификацията не е задължително условие човек да заема ръководна длъжност в дадена фирма. Също така трябва да се отчита, че дружествата, в които жените са недостатъчно представени в работната сила. Това е така не заради компетентността на жените, но просто защото има по-малко благоприятни възможности за жените да работят в тази сфера, да навлязат в тази сфера. Например, възобновяемите енергийни източници и банковия сектор са примери за това. И още веднъж ще повторя графика. С нетърпение очаквам изменения от колегите и ще имаме среща с докладчите сянка и ще съгласуваме позиция, която да е приемлива за нашата комисия. Крайният срок за внасяне на измененията е 17 април, 12 часа на обяд. Разглеждането на измененията ще бъде на 29 май, поне за сега това е датата и на 30 май ще бъде приемането в нашата комисия. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Парванва, за това, че извършихте тази дейност. И, между другото, приключихме съвсем на време и сега преминаваме към двете ни гласувания днес. Първо, имаме становище относно подобряването на достъпа до правосъдие, правна помощ при трансгранични граждански и търговски спорове. Господин Майер е докладчик по становището и му дам думата да представи становището и след това веднага преминаваме към гласуването. Господин Майер, дали бихте искали да представите вашето становище преди гласуването? Да, благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко Виждам, че се разпространява списък за гласуване. Въпросът не предизвиква противоречия. Когато става дума за трансгранични спорове, всички искаме хората да имат равен достъп до правосъдие. В списъка се съдържат редица компромисни изменения. Имаме и две устни изменения – те също едва ли са спорни. И мисля, че можем много бързо да гласуваме за нещо, което ще улесни живота на нашите съграждани. Благодаря ви. Добре, благодаря ви. Докладчиците сянка дали иска да се изкажат? Не. Добре, веднага преминаваме към гласуването. Изменение едно. Нов текст от докладчика. Кой е за? За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Също така се приема. Изменение 3. За? Против? Всички ли имат картите си за гласуване? Нека по електронен път да гласуваме по изменение 3. Моля, гласувайте по изменение 3. Uh, така, приема се. 13 са за, и 6, извинете, 7 са против. Първо компромисно изменение за против. Въздържали се, приема се. Разделно гласуване по изменение 7. Първата част. Кой е за? Кой е против? Приема се. Втората част. Кой е за? Кой е против? Нека да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Right. 12, 12. Край на гласуването. Господин Жовандас няма карта за гласуване себе си и така отхвърля се. 12 са за и 12 са против. Изменение 8 с устно изменение. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 9 от докладчика. Кой е за? Кой е против? Приема се. Компромисно изменение 2. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 12. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 13. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 14. Сусно изменение. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 15. Кой е за? Кой е против? Приема се. Компромисно изменение 3. Кой е за? Кой е против? Приема се. I'm right. Where is that? It's not on here. No. Nothing. Uh. Amendment 17. Изменение 17. Тук имаме разделно гласуване. Алда поиска това, нали така? Да. Изменение 17. Първа част. Кой е за? Против? Приема се. Втората част. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 18. Нека да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте по изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 са за, 16 са против. Изменение 19 от господин Майер. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 20. Кой е за? Нека да гласуваме по електронен път. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 за, 17 против. 21. Кой е за? Кой е против? Приема се. Сега гласуваме по проекто становището. Моля, гласувайте по електронен път по цялото становище. Uh, we're just creeping up in numbers. We've got 28. Actually, my card is in, so I can put it. I'll take mine out. Right. Those, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се 27 са за, няма никой против и един се е въздържал. Поздравления, господин Майер. Мисля, че вие защитихте вашето становище. Добре. Сега директивата за пиротехнически изделия ще имаме едно единствено гласуване – за да гласуваме по резултата от помирителната процедура, но преди това искам да помоля госпожа Ройтова да очертае въпросите, обхванати от този компромис и да ни предостави актуална информация за процеса на тристранните преговори по целия законодателен пакет. Ако може да направите и двете неща, ще бъде много добре. С удоволствие ви давам думата. Е Благодаря ви. Бих искала само да кажа, че това беше трилог от пакет, който съдържа 9 законодателни акта, които се отнасят до пакета за стоките от 2008 година. Преговорите със съвета започнаха през ноември. Тази директива беше извадена от пакета и беше предмет на гласуване, защото беше необходимо да се публикува тази актуална информация преди публикуването в официалния вестник на правния акта. Става дума за правното основание за въздушните възглавници за коли. Повечето ни изменения бяха приети, някои с незначителни изменения, някои с цяло, Като цяло нормите ще бъдат осъвременени и това ще позволи на предприятията да организират по-добре своето производство и ще имат възможност да пускат на пазар своите продукти много по-бързо. Също време на европейските потребители ще има достъп до по-безопасни продукти. Това е така, защото надзорните органи ще имат повече правомощия да изтеглят опасни стоки, опасни изделия от пазара и да санкционират производителите, с ниско качество и продукти, които не са безопасни. Също но предприятията ще имат повече правна яснота, ще има система за проследимост на опасните пиротехнически изделия, ще има по-малко административни изисквания и документацията ще бъде в електронна форма, което улеснява и производителите и потребителите. В края на преговорите трябва да кажа, че Преговорите бяха проведени от нас много успешно и по време на кипърското председателство, и сега по време на ирландското председателство. Стои обаче въпросът за ролята на държавите членки в процедурата по комитология. Това е един общ въпрос, един общ проблем, който проистича от липсата на доверие от страна на държавите членки. През цялото време се стремях експертите на държавите членки да могат автоматично да бъдат включени в консултациите по законодателни предложения. Разбира се, това не се отнася конкретно към този пакет, но има някои разпоредби, които се отнасят до това. По време на последното заседание на триалога с голяма помощ от нашия председател, заедно с колегите се постарахме да потърсим подходяща формулировка, която да отговаря на първичното законодателство и да удовлетворява и комисията и съвета. За съжаление, въпреки че прекарахме много часове, водейки тристранните преговори, Корепер одобри окончателния компромис без тази част, която се отнасяше до комитологията. И заедно с докладчиците Сенка мога да потвърдя, че Корепер – вместо да говори за стандартна процедура, вместо да говори за стандартна процедура, формулировката на Корепера отнасяше случая към процедурата за комитология. Разбира се, тази формулировка също така ще бъде проверена и от юристите-лингвисти – Надявам се, че нашата комисия ще одобри компромиса и съвета. Също така бих искала да призова съвета, що се отнася до останалата част до пакета, да финализира триалога до края на май. Бих искал да призова съвета да се въздържа от подобни промени в последния момент, защото те не са необходими и нямат пряко отношение към корекциите, които се внасят в пакета за стоки. Така че ако няма някакви нови неприятни изненади, има възможност да финализираме пакета от 8 директиви и той да бъде финализиран преди лятната вакансия. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на секретарията и най-вече моя сътрудник и също така правните служби. Всички бяха изключително гъвкави. което ни позволи да направим текста по-нюансиран и да запазим същевременно позицията, формулирана от нашата парламентарна комисия, по такъв начин, че тя да бъде приемлива и за нашите партньори. И за това бих искал да ви призова да гласувате за тази директива. Председателя, благодаря ви много. Има ли други желаящи да се изкажат? Не. Добре. Ще гласуваме по електронен път, така че да бъде внесено в протокола. Как се е гласува? И така, започвам електронното гласуване по тази точка дневния ред. Моля, гласувайте. Yeah. Okay. Uh, Край на гласуването. Приема се 28 са за, няма никой против и един се възтържа. Много ви благодарим, госпожо Ройтова. Този пакет ще бъде включен в дневния ред на пленарното заседание през май. Ще бъде представен в пленарна зала и след това ще бъде гласуван в пленарна зала. И, както каза госпожа Ройтова, за нас това е сериозна здрава основа, за да финализираме преди лятната вакансия цялото останала е част пакет, така че ще подновим тристранните преговори през май и надявам се, че ще можем да решим някои проблеми, свързани с използването на делегирани актове, актове и изпълнение. Искам официално да заявя, че изключително голям обем техническа специализирана работа се извършва и Ройтов, госпожа Ройтова и нейния екип, нейния сътрудник участваха в това. Хората наистина понякога не разбират колко много работа се извършва, специализирана експертна дейност се извършва по такова законодателство – ще положим усилия да постигнем съгласие с съвета и няма автоматично да приемаме всичко, което предлага съвета. Ще проучваме много внимателно всички предложения на съвета, което е наш дълг. И сега имаме предложение за резолюция за измененията от комисията по международна търговия във връзка с преговорите на Европейския съюз с САЩ относно търговията и инвестициите. Както си спомняте, Комисията по външна търговия ни помоли да изкажем нашето мнение по този въпрос. Нямахме възможност да дебатираме задълбочено този въпрос. Затова сега искам да ви помоля да гласуваме. Нямаме докладчик по тази тема. Може би координаторите на политическите групи биха искали да се изкажат или направо да преминем към гласуването. Добре, направо гласуваме. Може би в бъдеще ще трябва да имаме един постоянен докладчик по търговските преговори с САЩ. Разбира се, първо ще обсъдим този въпрос с координаторите. Мисля си, че за бъдеще това ще бъде една добра идея и този докладчик може да бъде последователно излъчван от различните политически групи. Um... И така, нека да преминем към измененията. Имаме редица изменения. Започваме с точка 2. Това е изменение 13. Кой е за? Против. Отхвърля се. 14 остеглено. 15. Кой е за? Кой е против? Приема се. 18. Кой е за? Нека да проверим по електронен път, за да сме всички абсолютно сигурни. И така, изменени 18, моля гласувайте по електронен път. Приема се 16 са за, 13 са против. Изменение 21. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Изменение 20. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 22. Кой е за? Кой е против? Приема се. 23. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 24. Кой е за? Против. Приема се. 25. Кой е за? Кой е против? Приема се. 26. Кой е за? Кой е против? Много ви благодаря за доверието към мен и към моето изменение. Приема се. 27. Кой е за? Кой е против? Приема се. 28. Кой е за? Кой е против? Приема се. 29. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 30. Кой е за? Кой е против? Приема се. 31. Мое. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 32 с устно изменение. Кой е за? Кой е против? Приема се. 33. Кой е за? Кой е против? Приема се. 34. Кой е за? Кой е против? Приема се. 35. Кой е за? Кой е против? Приема се. 36. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 37. Кой е за? Кой е против? Приема се. 38. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 39. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Приема се. Втора част. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 40. Кой е за? Кой е против? Приема се. 41. Кой е за? Кой е против? Приема се. Сега, прембюла. Изменение 1. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Изменение 2 е свързано с 18. той е прието. Изменение 5. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Изменение 3. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 4. С добавянето на думата потребител. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 6. Кой е за? Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 7. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Изменение 8. Кой е за? Кой е против? Приема се. Може ли 9, 10, 11 и 12 да блок? Кой е за? Кой е против? Отхвърлят се всичките. Благодаря ви много ще предадем всичко това на комисията по международна търговия от името на нашата комисия на 24 и на 25 ще се гласува в комисията по международна търговия и през май ще се гласува в пленарна зала. Господин Шваб, искате ли думата? Не? Добре. Има ли желащи да се изкажат? Благодаря ви. С това приключваме гласуването за днес. Сега преминаваме Всъщност само с 3 минути сме по-рано, така че ако докладчикът не възразява, веднага ще преминем към следващата точка. Ще дам възможност на всички, които искат да напуснат залата след гласуването, но ви моля да напускате залата тихо. И така, сега ще разгледаме проектостановището на професора Кория де Кампо за дейността на енергийния пазар. Давам думата на нашия докладчик професор Ди Кампош, след това господин Шваб, господин Билан и господин Мандес. Дали има някой тук от зелените? Мисля си, че не. Жалко. Давам думата само до докладчицата Сянка и повече на никого. Имаме ли представител на комисията тук, на Европейската комисия? Мисля си, че госпожа Бернард трябваше да присъства, но така или иначе в скоро време ще пристигне и представител на комисията. Може би те не са разбрали, че сме променили реда на точките в дневния ред. Не, мисля, че вече са известени. Затова давам думата на господин Дикампуш. Благодаря ви, господин председател. Този доклад е, или по-скоро становище, е становище по доклад на господин Бузек. И става дума за постигане реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар. Нашият вътрешноевропейски енергиен пазар те първа прохожда и трябва да преодолеем редица пречки. А трябва да повишим конкурентоспособността на Европейския съюз. Също така трябва да силим конкуренцията вътре в Европейския съюз, за да могат потребителите да спечелят от намалените цени. Вторият енергиен пакет все още не се изпълнява надлежно и пълноценно. Много е важно да има санкции. Много е важно също така тези санкции да се прилагат реално от държавите членки и към държавите членки, които нарушават законодателството, трябва да премахнем субсидиите, които изкривяват пазар, особено субсидиите за изкопаеми горива. И трябва да постигнем също така последователност при нашата подкрепа за използването на ВИ. Що се отнася до бюджета за механизма за взаимно свързване в Европа, то трябва средствата да се насочват на това пазара да функционира по добросъвестен начин, да няма изкривяване на пазара, трябва също така да насърчаваме и конкуренцията и надежността на енергийните поставки. Трябва да засилим процеса на либерализация и да премахнем регулираните цени. По този начин ще спечели потребителя. По този начин също така ще се гарантира повече прозрачност в ценообразуването и фактурирането на енергийните продукти и услуги от което ще спечелят потребителите, включително и най-уязвимите потребители, които трябва да защитаваме. Също така е необходимо да създаде механизъм за разрешаване на спорове между доставчици и потребители. Трябва да се предвиди възможност за по-активна роля на потребителите на енергийния пазар. И трябва да се гарантира това, че потребителите наистина са защитени и могат да извличат реална полза. Много е важно също бързо да бъдат приети кодекси за работа на мрежите за пренос на енергия, за да може да има по-големи потоци на енергия вътре в Европейския съюз и разбира се да се засили конкуренцията. Накрая бих искал да благодаря на всички колеги, с които заедно работихме. И надявам се, че становището ще отрази всичко, което е важно за членовете на нашата парламентарна комисия. Нека да не забравяме, че нашата роля не е да търсим идеални технически решения, а да защитаваме потребителя. А потребителят има нужда от екологосъобразна енергия и добре функциониращ пазар. Много ви благодаря. Господин Шваб има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на колегата за становището. Аз мисля, той ни показа много ясно и изтегнато необходимостта от развитие на вътрешния енергиен пазар. Най-напред трябва да транспонираме това, което вече е прието. За нас това е приоритет. Съгласен съм с господин Декампус, че Европейската комисия би трябвало да окаже максимален натиск върху държавите членки, тъй като отсъствието на трансгранични инсталации ще доведе до невъзможността да изградим вътрешния пазар. Също така Възможността за регулиране на цените за потребителите е оправдано искане. Нека, смятам обаче, че можем да допълним становището с две неща. Трябва да, има, да, се, да има предвидени разпоредби в случай на нарушаване на условията на договора и второ, мерки при мерки за запазване на конкуренцията. Държавите членки, трябва да, които са участвали в процесите на съвместно взимане на решение, трябва да носят ясни задължения. В областта на конкурентното право също има нужда от спазване на задължения. По отношение на защита на конкуренцията, трябва да сме пределно ясни. От 2007 година насам, когато бях приети целите за постигане на единен пазар в 2014 година, в България и Румъния, например, бяха прияти нови разпоредби за свободна търговия с електроенергия. В други страни има индивидуални споразумения, които създават пречки, а ние смятахме, че сме ги премахнали. Господин председател, колеги, има още два други критични въпроса, с които искам да се занимая. В този доклад изискването за, по-добро, за по-добра защита на уязвимите потребители е на лице. Има опасност в средкосрочен план да възникне енергийна бедност. Това е плашещо. Спорно е обаче дали да предвидим повече протекционизъм, защото и в други сектори ще възникнат подобни проблеми уязвимите потребители се защитават по различен начин в различните сектори. Имаме хоризонтален, имаме нужда от хоризонтална разпоредба. Второ, изискването за нови механизми за решаване на спорове е, това е уместно предложение. Чухме доклада на госпожа Тун за альтернативното решаване на спорове и медиацията. Нека да изчакаме да видим какво ще е отразението на тези механизми, тъй като те ще се прилагат и към енергийния сектор. При всички случаи становището е много добро и смятам, че ще постигнем целите, които сме си поставили. Председателят, благодаря. Господин Мандерс иска думата. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да поздравя докладчика за становището и аз имам предложение към комисията. Необходимо е да имаме единен вътрешен пазар за енергетика – Връзката между различните системи е много важна. Второ, ако погледнем вътрешния енергиен пазар, много е важно да се създадат необходимите супер мрежи. Имаме нужда от съответната инфраструктура за електроенергия, петрол и институционалните инвеститори ще бъдат доволни. Чуха, че 3, че има 3 милиарда евро, които холандци крият в Люксембург. Би било много полезно, ако тези пари бъдат извадени от банковите сметки и бъдат вложени в супермрежите, възвръщаемостта на инвестицията ще е много по-висока. Имаме сериозни проблеми с енергията, произведена от вятъра. Ако имаме пръстенови е, мрежи, можем да съхраняваме енергията там, където имаме нужда от нея. Техническите възможности са на лице. Господин Баросо каза, че до 2020 година е, дейностите трябва да са приключили. Също така искам да обоснова необходимостта комисията да се занимае с енергийната бедност. Много е хубаво да либерализираме пазара, но той трябва да функционира по справедлив и лоялен начин. Това е, което исках да кажа и благодаря за конструктивното отношение на всички участници. Господин Билан е следващият докладчик в сянка. Искам да благодаря на господин Декампус за становището му. Приветствам факта, че интересите на потребителите са в центъра на дебата, защото потребителят е този, който плаща цената на недоизградения вътрешен енергиен пазар. Мисля, че нашето внимание трябва да бъде насочено към конкурентоспособността на пазара от гледна точка на потребителите. В някои държави членки все още е трудно да промениш доставчика си. Не всички потребители са наясно с наличието на подобна възможност. Въпросът за свободна конкуренция и отсъствието на, дис... на дискриминация при достъпа до инфраструктура е много важно от гледна точка на развитието на пазара. Съществуването, използването на съществуващите мрежи, за да могат потребителите да адаптират потреблението си към а, доставчика и това, което той предлага, т.е. така наречените интелигентни мрежи, това е нещо, което а, трябва да се предвиди. Същото въжи и за премахването на пречките. Холистичният подход, отчитането на различните аспекти в едно общо, ще доведе до добро развитие на пазара. Аз ще предложа някои изменения. На този етап благодаря на всички. Председателя, благодаря на докладчиците в Сянка. Откривам дискусията. Първа е госпожа Стайлър. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Много е важно това, че се постави акцент върху пети, пета точка, а именно потребителите и домакинствата. Това е важно в момент, в който разходите за енергия за много семейства се повишават, така че те стават трудно достъпни. В Обединеното кралство беше наложена глоба заради нарушения при продажбите. Освен това, възниква въпросът за това, че потребителите имат право да сменят доставчика си, но отсъствието на механизми да се предотврати налагането на по-високи цени и неизгодни условия от втория доставчик. Както каза господин Шваб, енергийната бедност е сериозно предизвикателство. Тази зима беше изключително студена, а и пролета още не е настъпила в много части на Европейския съюз – и не можем да не се замислим за енергийната сигурност. Докладът е много навременно, привесвам аспектите му, свързан с защитата на потребителите. Приветствам и идеята за обмяна на опит, за да помогнем на най-уязвимите членове на обществото. Председателят, благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Само за да подчертая това, което казаха господин Шваб и госпожа, госпожа Стайлер, един от най-важните аспекти е защита на потребителите. Това е и нашият ресор. Преди време работихме по потребителските аспекти на енергийната харта. Не съм сигурен какво стана с това, с това, което свършихме, може би докладчикът ще се опита да изрови. Държавите членки не искат стандартна европейска е, харта и ние разбираме основанията. На последната, на последната дискусия господин Шва помни, че дойдоха представители на потребителите. Там говориха съсвието на прозрачност, трудностите за промяна на доставчика, гранични проблеми Английският регулатор, например, както каза госпожа Стайлър, е, беше много енергичен и убеди е, енергийните предприятия чрез е, глоби да престанат с нередностите при продажба. Дългосрочните договори за продажба на енергия не са много по-различни от договори в други области, като финансови услуги, например, тогава, когато те обвържат с твърда цена за продължителен период, това не винаги е изгодно за потребителя. Всъщност, нашата работа е да се занимаем с защитата на потребителите. В доклада на господин Декампус се спомена аспекта решаване на спорове. Альтернативното решаване на споровете е, в областта на е, енергийния пазар и достъпа до безпристрастни консултации е, са много важни, може би в по-голяма степен от други области. Телекомуникациите е друга област, в която прозрачността е много важна и област, в която потребителите може би имат нужда от независим съвет. И аз мисля, че докладчиците в Сянка и докладчикът биха могли да засегнат този аспект във връзка с новото законодателство за альтернативно решаване на спорове. И може би в областта на енергетиката това е приоритетна област. Госпожа Стайлър отбеляза, че енергийните разходи по всяка вероятност ще продължат да растат. Има потребители, които искат да купуват зелена енергия. Откъде знаят, че енергията е зелена? Каква, какви допълнителни разходи плащат за нея? При етикетирането нещата също не са много ясни. И може би докладчиците трябва да прецизират тези моменти. Не съм сигурен, че тук има представител на комисията. Някой от Генерална дирекция енергетика не. В този случай ще дам думата на докладчика да приключи и да ни каже няколко думи за графика. Благодаря, господин председател. Най-напред ще отговоря на въпросите не непременно в същата последователност. Съгласен съм с онези, които изразяват съгласие, че приоритет за нас в това становище трябва да бъде защитата на крайните потребители. Ще положа максимални усилия да направя, да включа препратка към енергийната харта, ще спомена, ще засегна и елемента за альтернативното решаване на спорове и възможности за купуване на зелена енергия. В крайна сметка това са технологични промени, които се плащат от потребителите в много страни се е, създава впечатлението, че потребителите плащат е, твърде солена е, цена за технологичните промени. Много не сме наясно с това какво точно става. В някои държави членки няма прозрачност и следователно съм съгласен с това, че ако говорим за зелена енергия, трябва да има, трябва да бъде определен момент, в който да информираме потребителите дали искат зелена енергия, която струва по-скъпо, или пък искат конвенционална енергия, която струва по-малко, но заедно с това е свързана с вреда за околната среда. Друг въпрос, на който отдавам голямо значение, е правото на семействата да променят своя доставчик. В момента в Португалия се извършва колективно прехвърляне. 200 семейства са се обединили за да прехвърлят доставчика си. Това не означава, че те ще променят своя доставчик, а ще имат повече, ще имат повече предимства в преговарянето и ще могат да договорят по-изгодни условия. Основната пречка тук е бюрокрацията. Всички доставчици включват скрити мерки, за да обезкуражат потребителите, които искат да променят доставчика си. Очевидно има нужда държавният регулатор да хвърли достатъчно светлина върху ситуацията. Възниква и проблемът с енергийната бедност. Господин Шваб, ще имаме достатъчно време да водим дискусия за това как най-добре да решим проблема с енергийната бедност. Ще и комисията ще излезе с съобщение за енергийната бедност. Също така ще се върнем на въпроса за хоризонталното или вертикална, за хоризонталното или вертикално намаляване ще водим важен идеологически дебат. Ясно е, че дебатът е идеологически. По своята същност всички ние сме съгласни с това, че трябва да бъде а, ограничен натискът върху най-уязвимите. Споровете са по методите, с които да се постигне това. Нека да не избързваме. Дебатът трябва да се води спокойно и съм убеден, че ще бъде интересен. Много са трудностите, свързани с транспонирането е, на разпоредбите за трансграничен пренос. Господин Шваб ни напомни, че много страни се опитват да водят независима енергийна политика по две причини. Или защото са доволни от е, съществуващото положение или защото смятат, че съществуващото положение е изгодно в дългосрочен план. Ние не говорим само за новите държави членки, говорим и за отдавнашни държави членки, които имат подобна нагласа. Тя е характерна за почти всички държави членки. Трудно е да заобиколим този проблем. Ако вътрешния пазар не успее да обедини ресурсите си, за да осигури лесно трансгранично енергоспестяване, ако не успее да премахне на бюрократичните пречки. Какъв ще е резултатът? Няма да има единен а, енергиен пазар. Енергията ще се ще става все по-скъпа и тъй като а, материалната база е устаряла, ще трябва да я обновяваме. Това изисква максимална рационалност – и е, внимание и да следим е, вътрешния пазар да се развива по максимално зелен начин. Господин Мандерс напомни е, за това, че международните инвеститори биха могли да финансират големи инфраструктурни проекти. Мисля, че инструмента свързване на Европа ще получи 5, финансирано от 5 милиарда, а не първоначално предвидените 9. Освен това, говорим за механизъм на задлъжняване. Проектите трябва да бъдат такива, че да заслужат доверието на банките. Благодаря ви за конструктивните коментари. Всички те са насочени в една посока. Ще се опитам да намаля различията между нас и се надявам да успеем. Крайният срок за нас на изменения 25 е април. Председателят, благодаря ви на вас и на всички останали. Така, 25 април е крайният срок за внасяне на изменения. Ще ги обсъдим ще приемем становище на 29 май. Ще можем да го внесем на 30 май в Комисията по индустрия, но предвид на съкратените срокове ще бъде добре да се координираме с докладчиците и докладчиците в сянка на Комисията по индустрия преди това. Of our um, aspects accepted, but I think if we concentrate. Ако обаче се съсредоточим върху аспектите за защита на, на потребителите, ще дадем ценен принос. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред, а именно но, процедура за нов доклад по собствена инициатива под ръководството на Корнелис Де Йонг, защита на предприятието от заблуждаващи търговски практики и осигуряване на ефективно правоприлагане. Отправен документ е съобщение на комисията. Денис Де Йонг ще го разгледа, защото в нашата комисия не сме обсъдили този документ. След малко ще ви дам думата. Искам само да видя кои докладчици в сянка са тук. Господин Шваб е докладчик в сянка, но той не е тук. Госпожа Деланге, вие ще се изкажете от името на господин Шваб. Госпожа Прендъргас не е тук. Социалистите изпратили са заместни господин Рошфор не е тук. Господин Билан е тук. Той си пази репутацията на един от най-ангажираните членове на комисията. Е, ще работим с вас, е, Денис е, Де Йонг. Ще ви дам думата да изложите основните въпроси, на които трябва да обърнем внимание. Um is een groot probleem. Ehm, Благодаря господин председател. Действително, това е един много сериозен проблем, който често се подценява. Не от Европейския парламент, но все пак се подценява. Но данните, с които разполагаме, са достатъчно красноречиви. Има случаи на измами, които са докладвани. В Холандия, например, сме получили 3000 жалби през 2008 година, 11 000 през 2011 и 26 000 жалби през 2012 година само в Холандия. Тази година на 31 март вече бяхме получили, бяха внесени 8000 жалби. Така че, както виждате, това е проблем, който действително се засилва. В този документ се засягат редица измами. Първо има отделни опити за измама, а именно даден предприемач получава телефонно обаждане и му се казва, ако искате да продължите абонамента си, трябва да подпишете някакъв факс, ако искате да сложите край на доклада ви, но се оказва от малкия текст в, дъно, в края на страницата, че не става въпрос за прекратяване на договора, а напротив за продължаване на договора, но малките и средни предприемачи нямат време да четат внимателно целият договор и затова често се оказват ангажирани в продължение на години. И много често става въпрос за незначителни суми, а са доста по-сериозни средства. В Холандия се губят около 400 милиона евро годишно поради подобни практики на измама. А ако прехвърлим ако се прехвърлим на равнището на вътрешния пазар, е ясно, че говорим за загуби в размер на няколко милиарда евро годишно. Европейския парламент се занимава с този проблем вече от доста време. Бяха прияти две резолюции от Европейският парламент в миналото през 2008 година по време на предишния мандат на парламента, както и резолюцията на господин Бозотил от 2011 година. В тази резолюция ясно се заявява, че Европейския парламент си дава сметка за проблема но че не разполага, че не са предприяти достатъчно практически мерки. Заедно с групата, посветена на малките и средни предприятия, отправихме писмо към Европейската комисия с искане за мерки. И Затова се радваме на съобщението, публикувано от Европейската комисия миналата година, където се намират някои от предложените от нас мерки. Сега обаче смятаме, че нашият доклад по собствена инициатива трябва да бъде по-амбициозен. В предложението на комисията липсва аспекта превенция. Предвижда се възможност за обжалване от страна на малки малките средни предприятия в Холандия. Тези мерки се оказаха много ефикасни. И мога да ви уверя, че за едно малко или средно предприятие и за хората, които работят в него, една подобна измама се преживява много тежко, тя е, е обида към тяхната способност да ръководят своето предприятие. Така че мога да ви уверя, че подобни измами действително влияят много отрицателно на малките и средни предприемачи. А се оказва, че чрез подобни телефонни линии за помощ можем да покажем на тези малки и средни предприемачи, че не са единствените жертви на подобни измами, че има много други като тях и че действително става въпрос за схеми за измама, които трябва да бъдат предотвратени. Затова имаме нужда от създаване на база данни на европейско равнище, както и за създаване на по-добри инструменти за обмен на добри практики. Така, например, ако даден предприемач получи фактура и не вярва тя му се стори съмнителна, може да провери в базата данни дали действително тази фактура идва от съществуващо предприятие. Ето защо, когато се свързи с тази линия за помощ, първото нещо, което трябва да е сигурен предприемач е, че не трябва да заплати за услугата на тази линия. По отношение на прилагането, смятаме, че трябва да, да бъдем по-амбициозни в сравнение с предложението на комисията. Полицейските служби не винаги са подготвени за жалби, идващи от а, малки и средни предприемачи за подобен вид а, измами, дори когато те се опитват да подадат жалба, имат да се спускат с трудности, защото подобни жалби не винаги са приоритет за полицейските служби. Затова имаме нужда от ръководни насоки за съответните компетентни власти, за да се достигне до необходимото хармонизиране на европейско равнище, за да, се съгла... за да се съгласят всички, че това е сериозен проблем с който трябва да се справим по координиран начин. За целта ни трябват ясни ръководни насоки за правоприлагащите и правоохранителни органи, а такива липсват в съобщението на комисията. липсва и друг елемент в съобщението на комисията, а именно намесата на организираната престъпност, която води до много лоши последствия. И това е въпрос, на който, с който трябва да се възприема като приоритет. Поставя се и въпроса за посредниците. Подобни а, искани, подобни опити за измами се получават често по почтата, например. А към момента почтските служби не играят никаква роля. А много често става въпрос за огромни количества подадени писма или подадени брошури от едно и също от едно и също предприятие. И тук мисля, че по почтите служби могат да се намесят и да подадат сигнали. Същото въжи и за кореспонденцията онлайн. Има различни методи, с, чрез които действат тези организирани тези мрежи на организираната престъпност, както по отношение на почтенските услуги, така и по отношение на услугите за плащания. В Комисията по вътрешния пазар работим по приоритети, Мисля, че може да включим тези приоритети в доклада си. И накрая често а, мислим а, по отношение, мислим най-вече за Европа, за отделните държави в Европа. Но ако погледнем световно равнище, мисля, че според ще може да се справим с въпроса проблема, защото знаем, че има огромни схеми и мрежи, които се ръководят от Австралия, например. Вече съществуват неформални мрежи между отделните органи за борба с измамите, но комисията не се позовава на този вид сътрудничество. Така че ви предлагам действително да погледнем нещата не само на европейско равнище, но и отвъд него. Действително трябва по някакъв начин да се справим с този проблем. Друг въпрос, който не е засегнат от Комисията за нещастие, е въпроса за предимствата и недостатъците на разширяването на обхвата на директивата от 2005 година към заблуждаващите практики в бизнеса между предприятия. Това може да се случи, но за момента малко държави и членки го правят комисията трябва да разгледа въпроса защо останалите държави членки не са решили обхвата на тази директива. Ако това бъде направено, ще се създаде много добра правна основа за справяне с този проблем. Благодаря ви. Благодаря. Мисля, че повдигнахме доста въпроси, които могат да бъдат разгледани. С радост ще чакаме доклада ви. А, сега да чуем докладите в сянка. Първо госпожа Ланге. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да се извиня от името на господин Шваб, който трябваше да си тръгне преди края на заседанието. Той се радва на съобщението на Европейската комисия, което има за цел защита на потребителите и малките предприятия срещу този вид заблуждаваща реклама. Относно изискванията за минимална хармонизация има се установяват много големи разлики между равнището на защита в отделните държави членки, както и разлики в равнището на намеса на компетентните органи. В случаите на а, трансгранично а, трансгранични търговски дейности в Европейския съюз, тези разлики представляват сериозна пречка за предприятията. Ето защо Европейската комисия възнамерява да преразгледа директивата и ние се радваме на това решение. За господин Шваб. Много важно, много важен е фактът, че директивата за новите правила на потребителите, както и това презгръщане на настоящата директива ще се извършат по хармонизиран начин. Само по този начин ще можем да се преборим с правната разпокъсаност, както и с дублирането в, между отделни законодателни текстове в отделните държави членки. В друг място да се изготви списък на най-често срещаните измами и заблуждаващи практики на реклама и тя трябва да бъде съгласувана с, списките списъците в другите законодателни текстове. И трябва Европейската комисия да се възползва всички средства на едно разположение, за да, контрол, за да контролира прилагането на директивите в държавите членки. По отношение на сравнителната реклама, уточнението на, на някои аспекти съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз е положително развитие. Важно е да се знае кога може да се извършва сравняване на цените между отделни различни пазари на Европейския съюз или цените предлагани от различни предприятия. Новото предложение на Европейската комисия трябва да вземе предвид, че не бива да се увеличава административното бреме или да се увеличават процедурите за обжалване, тъй като настоящите процедури много често са прекалено дълго, прекалено скъпи и недостатъчно ефикасни при прилагането на предвидените разпоредби. Господин Шваб се радва на конструктивното сътрудничество между господин Де Йонке и него самия, и се надява това сътрудничество да продължи за бъдеще. Благодаря ви, господин Мандерс. Госпожо Штайлер, Штайлер не знам ви от чие има говорите. А, разбирам, че си кажете собствено име. Така случай давам думата господин Билен. E господин Билен е официален докладчик от Европейските консерватори. Благодаря ви. Господин председател, това е първият обмен на мнения по този въпрос и много се радвам, че работата набира обороти. Мисля, че наистина не трябва да се допуска фалшифициране на регистрите. В Европа това е много сериозен проблем и загубите възлизат на хиляди евро за отделни фирми, което ги поставя в изключително затруднено положение. По това становище искам да кажа, че трябва да се изтъкнат три аспекта. Първо трябва да отчитаме това, че, че съществува вътрешен цифров пазар. И има и злоупотреби на този пазар. В киберпространството се извършват много измами и техният брой и обем нараства. Второ, трябва да отчетем трансграничното измерение. И тук най-вече имам предвид необходимостта от по-засилено сътрудничество между държавите членки. Това е необходимо, ако искаме да се борим срещу и измамно поведение на пазара и ако искаме реално да защитим нашите потребители, включително и от дейности, които се извършват от трети страни спрямо европейски потребители. Сега за по-тясното сътрудничество между държавите членки и използването на системата, за която говореше докладчика. Изцяло подкрепям неговата идея. Разбира се, в държавите членки правните режими са различни и трябва да отчетем и това. Но трябва да има възможност предприемачите да започват съдебни дела самостоятелно и ние трябва да им помагаме в това отношение, защото малките и средни предприятия обикновено не желаят да започват дела в съда поради високите съдебни разходи. Разбира се, трябва също така да отправяме и предупредителни послания за дейностите, които създават проблеми. Бих искала да изкажа пълната си подкрепа за прегледа на тази директива и съм готов да продължавам сътрудничеството си с докладчика. Благодаря ви. Нека да изслушаме другите колеги. Госпожа Стайлер. Но преди да ви дам думата, искам да приветствам господин Дони от Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. Сега госпожа Стайлер има думата. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че беше уместно да започнем тази работа и искам да благодаря на докладчика за това, че се е взел с тази важна тема. Много от нашите избиратели са засегнати от проблема с указателите, телефонните указатели, които са фалшиви и подвеждащи. И искам да кажа, че това вече само по себе си е фалшив регистър. И, за съжаление, в момента фалшификациите на информацията са такива, че е много трудно да се различи фалшивата от истинската информация. Ние трябва да помислим как да подпомогнем засегнатите, защото много хора получават подобни писма, и смята, че това са истински писма, отправени от добросъвестни фирми, а се оказва, че това са фирми-измамници и те заплашват хората със съдебни процеси. Например, ако знаем, че има фирми, които искат да съсипят други фирми, това е позорно и това става не само в Шотландия, но и в други страни – who are, you know, um, aware of the situation. Така че трябва да предотвратяваме подобни ситуации и, и защото невинни хора, невинни предприятия страдат от фирми измамници, които се опитват да изнудват де-факто пари от тези предприятия. Мисля си, че е изключително важно да следим какво става и да споделяме примери, така че да се знае как точно хората могат да пострадат от подобна практика. Благодаря ви, господин Мандърс. Благодаря ви, господин председател. Господин Рошфор, за съжаление не може да присъства, но ще се изкажа от негово име. Смятам, че колегата Де Йонг изтъкна някои изключително важни проблеми. Мисля, че би било много полезно, ако правната служба проучи внимателно правното основание на директивата, за да бъде директивата укрепена и засилена. Смятам, че е важно да отчетем наличието на един цифров пазар – затова е много важно да имаме изцяло хармонизирано европейско законодателство в тази среда. Второ, ако законодателството е хармонизирано в цяла Европа, тогава ще бъде доста лесно да се справим с подобни измамнически практики. Ако ясно разпишем какво точно трябва да се прави в законодателството, това ще позволи на правителства да проверяват какво точно става, но освен това и потребителските организации, организациите, представляващи различни интереси, също така ще могат да действат по-активно. Онези, които изпращат тези измамни верижни писма, обикновенно се насочат към малките и средни предприятия и организациите на подобни организации. Е, извинете, организации на подобни предприятия. Защото много е трудно да напишеш на някоя голяма международна компания, ако не платите тези разходи, ще ви подведем под съдебна отговорност. Затова е много важно да се предоставя правна помощ на хората, така че да могат да се борят срещу подобни явления. Смятам, че това, което е важно, да се премине към определена на тези правонарушения като административни, те трябва да бъдат криминализирани. Тази дейност трябва да бъде криминализирана и това ще реши проблема. Благодаря ви. Well, I think, uh, we've had, uh, a wide variety of... Uh, да, виждаме, че тук имаме широк спектър от много важни въпроси и това, което господин Мандърс говореше, също посочва взаимната връзка между трансграничното изпълнение на съдебни решения и е борбата срещу трансграничните измами. Тук има и правни аспекти, които трябва да умислим. Факт е, че малките и средни предприятия не са в състояние да се защитят, да потърсят правата си в съди. Означава, че те просто биват изнудвани за пари. Знам, че има доста натрупан опит свързан с, с измамни телефонни указатели и указатели за фирми. Не знам дали е имало каквото и да било съдебно дело, което да е довело до това да бъдат възстановени сумите, които са били по измамен начин а, иззети от малките и средни предприятия. До сега никой не пожелал да изкаже мнение от другите парламентарни комисии а, по а, вашия текст, може би защото те първо започваме работа. Също така важен е аспект, за който вие споменахте, именно участието на Европол и полицейските органи. Може би това е добре да се отнесе до Комисията по граждански свободи. Така че може би трябва да извърши малко популяризаторска дейност сред другите парламентарни комисии. Are, are one... Защото в крайна сметка става дума за голяма част от нашите избиратели и не трябва да забравяме за тези наши избиратели. И вие си спомняте, че наистина много голямо внимание превля... привлякоха измамите с фалшивите телефонни указатели, указателите за фирми. И сега то бих искал да напомня на всички, че когато работихме по пакет за далеко съобщенията и всеобщ, услугите с всеобщ достъп, ние включихме една разпоредба, по силата на която регулаторите на далеко съобщение, държавите членки, получаваха правомощие да обхванат и малките и средни предприятия в своята дейност – може би трябва да помислим как да продължим по този път, който вече подехме, но доколко знам, регулаторите в държавите членки не са се възползвали от тези свои правомощи. Може би трябва да свържем с госпожа Кръс и да помислим какво може да се направи, защото далеко съобщенията са още една сфера, в която малките и средни предприятия падат жертва на подвеждаща информация и реклама и измами в тази сфера. Големият въпрос обаче е как да финансираме допълнителните защитни дейности за малките и средни предприятия във времена, когато има много сериозен недостиг на средства за подпомагане на потребителите. Става дума за пазарен надзор и ние знаем, че държавите членки в много случаи не желаят да увеличат инвестициите си в тази сфера. Pleased uh, to give the Commission uh, to give uh, Mr. Jolny perhaps the... Господин Де Йонг, дали бихте искали да се възползвате от възможността да се изкажете? Да, давам думата на господин Де Йонг да се изкаже и да каже също така и за графика. Благодаря ви. Дам първо думата на комисията. Благодаря ви. Наистина комисията смята, че има реален проблем с подвеждащите практики на пазара и много стотици малки и средни предприятия падат жертва на тези практика. Разпространяването на различни рекламни похвати води до реални финансови загуби на малки и средни предприятия между 1000 и 5000 евро на година и за едно малко и средно предприятие това е огромна сума. 30 000 жалби са били подадени от 2000 година до сега. Комисията през 2011 година проведе публични консултации и въпросник беше разпространен и 28% от респондентите посочиха, че са били мишена за такива подвеждащи практики. Затова това съответствие с нашата политика, ние смятаме, че политиката в областта на правосъдието – трябва и може да подпомага економическия растеж, което включва също така и защита на потребителите. В съобщенията на комисията, комисията признава, че днес само един законодателен акт е посветен изрично на защитата на малките и средни предприятия от подвеждащи търговски практики. И това е директивата за заблуждаваща сравнителна реклама, която осигурява само минимално ниво на защита. Ние сме наясно с ограниченията в тази директива. От една страна, някои от нормите в нея не са достатъчно ясни, за да може да се води борба с определени практики, а от друга страна, изпълнението на трансгранично ниво показва, че има доста пропуски. Няма, например, правно основание за държавите членки и техните компетентни органи да извършват трансгранично сътрудничество. А също така има големи разлики между моделите на правоприлагането в държавите членки. За това, през ноември миналата година комисията публикува съобщение, чиято цел е да реши този проблем. В съобщението се посочват два приоритета – първо, бихме искали да засилим изпълнението и дейността на правоприлагащите органи да бъде засилена. Те смятаме, че тук има много проблеми. Важно е да се гарантира надлежно изпълнение на правните норми и не трябва да се допуска нарушители да се крият зад границите. Искаме също така да предоставим на държавите членки по здрава основа и повече правомощия да спират подвеждащите практики. Второто разглеждаме диспозитивната част на законодателния акт и искаме да гарантираме повече правна сигурност и да затворим сега съществуващите вратички в законодателствата. Предвиждаме също така евентуално да се въведе черен списък от подвеждащи практики и от фирми, които извършват подобна дейност. И накрая важно е да се гарантира мерките, че мерките са реално действащи, възпиращи и пропорционални. Аз споменах двата ни приоритета и в допълнение към тях приветствам това, което каза че Разбира се, трябва да мислим и за превенцията в нашата политика. За това, например, сме в контакт с Центъра за предотвратяване измами в Нидерландия. Същевременно смятам, че виждаме, че най-успешните превентивни действия се предприемат от самите бизнес дружения. Ние смятаме, че те са организации, които са най-близо до малките и средни предприятия, затова те разполагат с най-ефикасни средства за замислено изпълнение на превентивни мерки, например телефонни линии, горещи телефонни линии. Също така работим и по аспекта международно сътрудничество в нашата политика. Например, с радост можем да ви съобщим, че в САЩ комисията по търговия също така предприема мерки в тази дейност, за това и сътрудничаме с САЩ, а също така и с Япония и Австралия в тази сфера. А що се отнася до Европол и сътрудничеството с него, това се отнася до криминалните аспекти на престъпната дейност. Ние смятаме, че административните и наказателно-правните мерки трябва да се прилагат съвместно и смятаме, че наистина е добре Европол също да бъде привлечен към решаването на тези проблеми. Също така, що се отнася от директивата за нелоялна търговска практика, те сме да кажа, че комисията наскоро публикува съобщение и доклада за нелоялните търговски практики и там подчертахме, че за нас е важно директивата да се изпълнява. Сега действащите правни норми са достатъчно добри. Проблемът обаче с изпълнението ми и разбира се, Комисията също носи своята отговорност и за това засилваме сътрудничеството с държавите членки, така че да гарантираме по-добро изпълнение. И накрая приветства това, което беше казано за цифровия пазар. Мисля, че ако ще въвеждаме мерки и норми, отнасящи се до взаимодействие между търговските дружества, трябва да отчетем и аспекта цифров пазар и трябва да гарантираме така това, че нормите, които залагаме в законодателството, да могат да отговарят и на изискванията и промените, които ще случат в бъдеще. В момента подготвяме мерки за гарантиране на изпълнението и мерки за по-добро сътрудничество в сферата на изпълнението. Искаме системата да бъде необременителна, но също така и максимално ефективна, тъй като не искаме да възлагаме на плеще на държавите членки прекалено голямо административно бреме, особено в контекста на липсващите и недостигащите ресурси. Благодаря ви за този много подробен отговор и за това, че ни запознахте с вашата позиция в редица сфери. Мисля си, че не го споменахте, но комисията в работната си програма беше обещала, че в това съобщение ще има и законодателно предложение, което ще бъде предложено до края на тази година от Европейската комисия. Включва ли Включват ли това вашите цели? Да, наистина в момента извършваме оценка на въздействието и ако в резултат на тази оценка стане ясно, че има нужда от законодателни действия, планираме да излезем с предложение, законодателно предложение до края на тази година. И надявам се, че становище на господин Де Йонг ще допринесе за вашата ден, защото иначе просто цялата ни работа ще бъде загуба на време. Да, благодаря ви. Господин председател, Извинете, не чух отговор на моя въпрос за регулирането и за цифровия пазар. Бихте ли отговорили, моля, на господин Мандерс? Той винаги задава този въпрос, така че комисията би трябвало да бъде добре подготвена да отговори. Бихте ли могли, моля, да повторите вашия въпрос? Тук що обясних, че в рамките на вътрешния цифров пазар няма национални граници. Затова трябва да въведем максимална хармонизация чрез законодателството и затова трябва да има регламент, а не директива. Затова трябва да се промени правното основание и да има регламент, а не директива. Това беше моя въпрос. Uh, Благодаря ви за този въпрос. Що се отнася до избора на правен акт, директива или регламент, трябва да се отчита, че ние имаме една много добре разработена система от национално законодателство, което хваща не само тази сфера, но и по-широката сфера, която е лоялната конкуренция. И това се отнася до различни дейности, някои от които са извън сферата на маркетинга и рекламата. Ние не бихме искали да се намесваме в тази система, тъй като системите на националното законодателство са доста подробни и също така доста ефективно работят. Директивата за подвеждащите практики в сферата на рекламата и маркетинга би трябвало само да допълва националното законодателство и за това ние смятаме, че директивата е най-подходящия правен инструмент за постигане на целите ни. А, мисля си, че не успяхте да убедите господин Мандърс. Но мисля си, че можем да разберем и вашия подход. Сега, господин Де Йонг, дали бихте искали да обобщите това, за което говорихме, и да ни съобщите какъв ще е графика? Благодаря ви, Малка. Благодаря на всички, които се изказаха днес. Беше много полезно да изслушам всички тези предложения, които допълват моето становище. Проблемът е, че малко, твърде малко човек може да каже в доклад по собствена инициатива. Бих искал също да благодаря и на комисията за казаното от нейния представител. Имаше някои добри предложение от комисията. Въпросът е в това, че ние искаме да сме по-амбициозни от това, което се съдържа в съобщението на комисията, но съобщението само по себе си е много полезно и много конструктивно. Сега за разходите. Лично аз съм склонен да бъда колко се може по-стиснат. Не обичам всякакви мегапроекти. Но трябва да кажа, че в този конкретен случай, ако разгледаме съотношението между разходите и ползите, ако губи 400 милиона евро годишно в една малка страна като Нидерландия, мисля си, че струва малко да инвестираме, за да може да си възвърнем тези пари, изгубени пари. Мненията на другите парламентарни комисии са много благосклонни към нашата идея. Това беше заявила и Комисията по граждански свободи, и други парламентарни комисии. А сега, ако ми позволите, ще говоря за графика. В съответствие с препоръките на секретарията, за превод ще бъде предоставен моят доклад по време на втората седмица на май. В края на май ще бъде представен в комисията, парламентарната комисия и ако получим становище от другите парламентарни комисии, това ще означава, че сроковете ще са доста кратки. Възоснова на разговорите ми с секретарията, мисля, че може да се гласува по време на второто пленарно заседание през октомври. И това означава, че при положение, че комисията може да излезе с законодателно предложение до края на годината, ние трябва да побързаме, защото иначе ще имаме твърде малко въздействие върху работата на комисията по законодателното и предложение. Така че много неща зависят от другите парламентарни комисии. Да, мисля си, че това е доста разумен график за работа, особено като читаме, че има доста голяма вероятност комисията да внесе законодателно предложение. И наистина можем да помислим за периода между крайния срок за нас на измененията и септември. Ще видим какво ще предложи комисията. Благодаря ви много, че подехте тази тема. Мисля си, че това ще бъде един новаторски и важен проект, каквито са типични за нашата парламентарна комисия. И сега преминава към две взаимно свързани теми с които ще се занимаваме останали, по, по време на останалия част от нашата работа. Имаме становище по директивата за застрахователното посредничество. Господин Ланген е доклад в Комисията по економически въпроси, а ние изготвяме становище. Госпожа Стайлер е докладчик по становище. Не знам кои от докладчиците сянка са тук и кои не са но така ли, че ще им дам думата, след като дам думата на докладчика и също така имаме становище по предложение за регламента за основните информационни документи за инвестиционни продукти. Господин Конферати ще представлява докладчика по становище и госпожа Петикайна, за съжаление, трябваше да ни напусне, за да отиде в комисията по економически въпроси. Не знам кой ще говори от името на Алде. Предлагам ви да започнем с госпожа Стайлер и после господин Карас и после да говорим по компромисите и след това ще преминем към становище на господин Панцер. И мисля си, че имаме силен екип от комисията. Господин Ван Гулет, ако не се лъже тук. Е, господин Ван Гуле се пенсионира. А, пенсионира ли се? А, значи няма актуална информация. Кой ще говори? Аз съм с Стив Райан и аз съм заместник началник отдел по застраховането. Значи вие ще може да се произнесете и по двата проекта. И аз съм заместник на заместник началник на отдел, който се занимава с застрахователните инвестиционните продукти. Добре. Нека да започнем с застрахователното посредничество. Първо госпожа Сталях, след това е господин Карс. Thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Ние се опитахме да постигнем съгласие по различни компромисни споразумения. Бяхме на заседание на докладчиците в Сянка. Всички сме много заети. В, за момента а, не са утвърдени компромисите, тъй като господин Карас не можа да дойде поради неотложни ангажименти, но гласуването ще бъде на 25 април и се надявам преди това да успеем да постигнем споразумение. Има оба неясноти около някои от компромисните. Ще кажа няколко думи за онези, които според мен са най-важни. Номер едно. Е, уебсайтовете за сравняване на цени. Там има пояснение за сравняване на цените. Ние искаме да има такива сайтове и те да функционират на търговска основа. Компромис номер две за личните консултации. Третия компромис за безпристрастността на съветите. Четвърти компромис и там има нужда от допълнително поясняване. За пакетните, обвързването и пакетните продажби опитахме се да постигнем компромис. Става дума за това, че когато купиш един продукт, който е обвързан с нещо, потребителите трябва да имат право на избор. Опитахме се да се занимаем с въпроса за обвързването на един продукт с друг – Нашата цел е да има, да има право, е да бъде предвидено право на потребителите а, на избор. Общо сме формулирали 16 компромиса. Седми компромис е очевиден. компромис 8 по 7 член. Там има известно объркване. Параграф 1F. Когато разговаряхме с господин Карас, възникна въпроса за таксите, възнаграждението. Опитахме се да ревизираме това споразумение, но акцента е винаги върху потребителите – след като е, има докладчици и членове, които се вълнуват по този, е, този въпрос, очевидно трябва да го е, изясним. Девето компромисно изменение. Ще се спра за съвсем кратко на него, тъй като то е ясно За онези, които не са запознати с темата, може би всичко звучи малко объркващо. Застрахователните посредници от тях се иска да предприемат необходимите административни мерки. 14 и 15 и 16. Всички те са очевидно по въпроса за възнагражденията, нашата цел възнагражденията за продуктите да бъдат ясно формулирани. По за живото за страхователните продукти – Там всичко е ясно. По другите застрахователни продукти нещата не са толкова ясни. Като цяло опитахме се да постигнем компромис по най-спорните въпроси, включени в тези 16 компромисна се опитахме да отразим становищата на всички. В крайна сметка целта ни е от гледна точка на защитата на потребителите, въпросите да бъдат решени. А, имаше много скандали за нередности при продажбите, ерозирането на доверието. Но сега искам да чуя господин Карас но един от основните въпроси, които трябва да се занимаем, е възнагражденията. Господин Карас, госпожо докладчи, господ, драги колеги, най-напред искам да благодаря за доброто сътрудничество. Благодаря за готовността да изслушате мненията на докладчиците в сянка. Вследствие на дълговата криза има крещяща нужда от възстановяване на доверието на потребителите в функционирането на вътрешния пазар. Това е една от нашите цели – За това една от целите на, потреби... на тази директива е да се засили доверието на потребителите. Това обяснява и наличието на компромисни изменения. Те все още не са готови. Аз ще се занимая с различните е, членове. Съществуват е, множество вебсайтове за сравняване на цени. онова, което се предостави от потребителските организации, излиза извън обхвата на директивата. Обвързването и пакетните продажби е важен въпрос. Нашето е, становище е, че тези допълнения е, и опции са необходими за подсилване на основния продукт. ние се съобразихме с съдебната практика и избегнахме увеличаване на бюрокрацията по практиките за възнагражденията. Както каза и докладчика, ние искаме да има е да се разкрива информация за тези възнаграждения само при поискване. Пето. Делегирани актове. и критериите за възнаграждения. Там не се предвижда предоставяне на информация. Най-спорната част са таксите. Комисията по правни въпроси счита, че предложението че предложението на комисията отчасти обхваща това, което и аз предложих. Забранява се получаването на възнаграждения за независими консултанти, тъй като това нарушава правилата за равнопоставеност и не насърчава конкуренцията. Резултатът може да бъде по-високи цени за крайните потребители. Аз мисля, че ние трябва да се съобразим с предложението на Комисията по правни въпроси, за да обобщя. Мисля, че ние подкрепяме предложенията, ще представим становищата си на Комисията по правни въпроси. Благодаря ви и се надявам в крайна сметка да постигнем консенсус. Благодаря. Други колеги искат ли да се изкажат? Господин Хаци Маркакис. Благодаря много на докладчика и на докладчика в Сянка. Всичко това е много полезно, тъй като е, всички, които е, работят е, в тази област, знаят колко е важен този документ във връзка с други подобни документи. Що се отнася разрешаването на спорове, не съм много сигурен. Директивата МИФИТ е регламентира решаването на споровете с потребителите. И аз съм съгласен с господин Карас. Взаимоотношенията между фирмите и потребителите. Мисля, че ние трябва да се позовем на директивата МИФИТ и директивата за, за страхователно посредничество. Потребителят или клиентът трябва да е наясно с това как се изчислява възнаграждението на застрахователния посредник. Т.е. искаме повече посредни. Премахването на едно Д е спорно. Аз мисля, че ние трябва да запазим това, което е предвидено за възнагражденията, но трябва да го адаптираме. Това е което исках да кажа. Госпожа Ройтова. Благодаря. Оценявам високо работата на докладчика. Искам да посоча един въпрос, който непрекъснато се връща към нас като бумеранг. Германските колеги казаха, че потребителят може да е клиент. Това е особено важно за страна като Германия. В която законодателството за потребителите включва и малките и средни предприятия, но в другите страни законодателството е това, което решава дали да ги включи или не. В Чешката република, за съжаление, тази теза все още не може да бъде защитена, докато не хармонизираме субектите, които попадат в обхвата на законодателството за защита на потребителите, няма да успеем да постигнем съгласие по други мерки. Тук искам да помоля колегите да проявят е, гъвкавост. От години се опитваме да решим е, този въпрос. Да помислим за хармонизирана дефиниция на субектите, които попадат в обхвата на закон за на потребителите. Малките средни предприятия влизат в този обхват. Защото нези, които сключват е, застрахователни, дългосрочни застрахователни е, договори са е, нези, които поемат голяма част от негативите. Благодаря за подробните коментари. Аз лично ще кажа няколко конкретни неща. В компромисните изменения на госпожа Стайлер се говори за безпристрастни консултации. Имаме обаче и отделна дефиниция за лични съвети, консултации. И малко са объркани понятията. Какво точно имаше тя предвид по отношение на дефинициите, защото консултациите и съветите са от централно значение за всичко, за цялата дейност, която вършим в интерес на потребителите. Консултациите очевидно трябва да бъдат безпристрастни. Трябва също така да, са, да има яснота по обстоятелствата и състоянието на потребителите. Ще се радвам да чуя коментар. Сега ще помоля господин Райан да направи няколко коментари. След това ще ви дам думата на вас да обобщите. Благодаря. Веднага искам да подчертая, че става дума за част от пакет мерки, не само с предложението ПРИПС, но също така и МИФИТ. Ключов е, елемент на пакета. И ето за и това предполага да е, има съвместимост между това, което се предлага в директива за страхователно посредничество и директивата относно пазарите на финансови инструменти. Някои от измененията са насочени повече към защита на потребителите, други са насочени към намаляване на тежеста върху МСП. Не е очудващо това, че комисията клони към защита на потребителите. Когато представихме своето предложение, представихме оценка на въздействието. Там се дава обстойна оценка на въздействието върху МСП. И затова смятаме, че предложението на комисията постига баланс между защита на потребителите и тежестите за МСП, така както са изложени в оценката на въздействието по някои много конкретни въпроса. Ключов елемент на предложението на комисията е обхвата в сравнение с съществуваща директива за страхователно посредничество. Обхващат се всички канали за продажба на страхователни продукти, както и допълнителни, както и други брокери на застрахователни продукти, като туристически фирми и фирми за коли под найем. Друг елемент е пълна прозрачност за възнагражденията и комисионите Без тези елементи ние бихме поставили под съмнение ползата от предложението. По отношение на прозрачността на възнаграждението, ние смятаме, че след адекватни преходни периоди за неживото застрахователни продукти, трябва да има прозрачност, трябва да има преходен период за прозрачността без е необходимо потребителя да отправя нарочно искане. Това е необходимо, за да се осигури равнопоставеност между различните канали за продажба, както и да се даде възможност на потребителя да сключи издел... изгодна сделка с продавача. Потребителя трябва да е наясно с пълната цена на продукта, разходите свързани с него нормата на печалба. Така че това е в е, центъра на нашето предложение. Ако е, засегнем тази част от предложението, ще обесилим цялото предложение, що се отнася до независимостта на продавачите и застрахователите. ние смятаме, че трябва да се даде дефиниция на думата независим. За нас посредник е продавач на застрахователен продукт, който получава комисионна, но от семантична гледна точка това не попада в обхвата на думата независим. Това е чисто и просто семантична разлика. Що се отнася до професионалната квалификация на застрахователните посредници, това е само един пример за нагласата да се намали, да се намаляват правомощите на комисията да приема делегирани актове. Няма да навлизам в подробности. Във всички случаи, в които е представено изменение, предлагащо да се намали правомощите на Комисията за делегирани актове, логическото следствие е, че трябва да се предложи и а, съответно предложение на първо ниво. Защото ако комисията смята, че трябва да има делегирани актове, има нужда от по-подробни разпоредби. дефиницията на професионалните квалификации за трансграничните дейности на застрахователните посредници е, очевидно изисква разпоредби за е, необходимите квалификации. Има и други елементи за обвързването и пакетните продажби. Желателно е да се, осигурят, да се осигури равнопоставеност в цялата, целия сектор и връзка с предложението за финансовите инструменти. И накрая предложението е мотивирано от интересите на потребителите. Не смятаме, че се създават тежести за МСП. Пълната прозрачност за възнагражденията без изисквания потребителите специално да искат е в основата на предложението. Председателят, благодаря за отговорът. Сега ще дам думата на госпожа Стайлър за да обобщи казаното и тя, и освен това, ще ни каже какви са следващите стъпки, по-точно графика. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на комисията и на докладчиците в Сянка. Мисля, всички сме съгласни. Искаме подобряване на защитата на потребителите в тази област. Ето защо съм съгласна с казаното от представителя на комисията и от други колеги, а именно трябва да работим в съгласуваност с предложението с директивата относно пазарите на финансови инструменти и както каза господин Харпър, по отношение на даването на съвети, искаме всъщност да не насърчаваме даване на съвет в случаите, когато този съвет не е адаптиран към конкретните нужди на потребителя. В тези случаи не става въпрос за съвет, а просто за обяснение на съответните продукти. защо трябва да въведем яснота по този елемент. Искаме да сме сигурни, че когато представяме нашите идеи за защитата на потребителите, които доколкото разбирам са доста различни от предложенията на Комисията по економически и въпроси, предлагам да направим всичко възможно да увеличаваме, а не да намаляваме правата на потребителите. Разполагаме с пакет от компромиси. Както вече казах, все още не сме постигнали съгласие по всички точки. Аз предлагам да проведем още една среща на докладчите в Сянка преди гласуването, което е предвидено за 25 април. Предлагам да организираме срещата с докладчите в Сянка идната седмица в Страсбург, тъй като всички ще бъдем там. Ако това е невъзможно, предлагам да се срещнем на 23 април, два дни преди гласуването. Искрено се надявам, че ще успеем да договорим компромисите преди 23-ти, но ако не е възможно да се срещнем в Страсбург, би било наистина полезно да проведем още една среща с докладите в сянка на 23-ти. Благодаря на всички ви за помощта. Областта никак не е лесна. И позоваването на други директиви и съгласуваността с тях допълнително осложняват процеса на работа, но приветствам предложенията на колегите. Все още разполагаме с известно време и а, ще се радвам на всякакви допълнителни предложения за доизясняване на текста, с който разполагаме. Но не разполагаме чак толкова много време, а вече имаме 16 компромиса, които ще ни помогнат за гласуването през април. Благодаря ви. Да, идеята да, да се определи график и действително да има възможност за съответните обсъждания преди гласуването и виждам, че такава е и вашата идеята. Вашата идея. Би било добре, ако господин Карас, който е основният преговарящ, да е също на, ли, на лице. И така продължаваме с е, последна точка от дневния ред за днес. точно вече почти е след обед. Относно ключовите информационни документи, това също е част от този важен пакет за информация защита на потребителите. Господин Коферати представлява госпожа Панцери днес. Тук колега замества госпожа Питикайнен. Не знам дали господин Хацимакакис ще замества господин Бозой. Виждам, че има представител на ГУЕ. Така че ще дам възможност и на докладите в сянка да се изкажат. Но най-напред давам думата на господин Коферати, за да представи пакетът от компромиси от името на господин Панцери. Господин Коферати. Благодаря ви, господин председател. За съжаление, колегата Антонио Панцери не е днес сред нас. Той имаше извънредна работа като представител на делегацията на страните в Магреб. Антонио ме помоли да благодаря на всички докладчици в Сянка за отличното сътрудничество. Така че, моля, приемете неговите благодарности. На последното поведено заседание с докладците в Сянка бяха направени коментари по някои от компромисните решения, които бяха представени. Антонио взе предвид различните предложения на колегите. И сега набързо ще разгледам последните изменения. По компромис Г латинско упростихме редакцията относно изваредните разходи, които не са включени в пакета. По компромис и латинско, потвърдихме възможността комисията да се позовава на технически стандарти, изготвени от основният европейски надзорен орган. А, относно системата за класифициране на риска, Идеята е да се използва една система на различни цветове, подобно на системата, която се прилага относно енергийната ефективност на домовете. Тук а, използваме примера на Португалия и според докладчика това е един добър компромис. Компромис между много простата система на трите свята на светофара и прекалено сложната и неясна система, която се използва в съответната директива. По компромис J латинско се установява съгласуваност между, основ... между ключовият информационен документ и договорът, информация, която се съпътства договора. И накрая относно альтернативното разрешаване на споровете – с цел по-голяма яснота, предлагаме да се вземат предвид всички изменения, внесени от господин Панцери. Позваваме се на съществуващите директиви и добавяме нов параграф, в който се поставят предварително определени прагове, за да се избегне всякаква възможност за злоупотреба с тези средства. заседанието определено за вчера беше отменено, тъй като докладчикът нямаше възможност да присъства, но ако искат, докладчите в сянка могат да изкажат своите коментари. Аз ще си ги запиша много внимателно и ще ги предам на господин докладчика. Заедно с секретарията на комисията възнамеряваме да организираме на последно заседание преди гласуването, предвидено за 25 април. И на това заседание ще имате възможност да направите допълнителни коментари в качеството ми на докладчици в Сянка. Още веднъж благодаря на всички докладчици в Сянка за отличната работа. Благодаря. Благодаря, че заместихте господин Панцери, господин, госпожа Корин Лане. Не, напред от името на госпожа Питикай, не бих искала да благодаря на докладчика за отличното сътрудничество и за проект компромисите, които ни предложи. Директивата за ключовите информационни документи е важна част от а, общият пакет, и допринася за по-доброто функциониране на единния пазар. Относно предложените изменения и компромиси, смятам, че можем да постигнем споразумение по редици елементи, но има и някои елементи, които трябва да бъдат доизяснени. Едно от основните понятия е определянето на рискът на всеки пакет от инвестиционни продукти на дребно и комисията трябва да вземе предвид този факт. Трябва да има прости индикатори за определен на риска, но това може би не е най-доброто решение. В някои случаи дори може да се окаже подвеждащо. Проучвания показват, че предишното предишният резултати на даден продукт не е достатъчно добър показател за бъдещото, бъдещите резултати на същия този инвестиционен продукт. Ето защо оценката на риска трябва да а, отразява разликите в риска на съответните видове продукти. Не искам обаче да се представят прекалено много сценарии. Представянето на риска трябва да бъде ясно и просто и разбираемо за всички инвеститори на дребно. Въпреки това смятаме, че системата чрез представяне на риск чрез цветове може да се окаже подвеждаща и недостатъчна. Трябва да се правят и разлика между различните рискове. Риска може да дължи на сложната структура на инвестиционния фонд, или на самата дейност на фонда и трябва много ясно в ключовите информационни документи да се обяснят какви реално са печалбите на фонда и къде се губят част от тези печалби. Може тази информация се включи в приложение, например. По отношение на разширяването на обхвата на документа се включват не само пакетните продукти, но и други видове продукти, които се предоставят на инвеститори на дребно. Ние сме, подкрепяме подобно разширяване. Трябва да сме наясно, че суверенните облигации се включват в обхвата на директивата. гарантира се осигуряване и защита на спесяването до 100 000 евро. По отношение на взаимодействието с други документи, като например с брошури, трябва да си вземем предвид, че има различни видове инвеститори на дребно и че някои от тях може би няма да могат да се познат с по-подробна информация отвъд информацията предложена в ключов информационен документ. На практика, самата идея за един единствен документ може да бъде поставена под въпроса, тъй като има много различни инвестиционни фондове с различно равнище на риск и съответно трябва да се предоставя допълнителна информация, предоставяща възможност за сравнение. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Господин Конферати, надявам се, ще предаде моите благодарности към господин Панцери за добрата работа и сътрудничество. Постигнали сме съгласие по редица аспекти, но все още има въпроси, по които трябва да работим много внимателно, за да стигнем до подходящо решение. Все още не е постигнато съгласие по въпроса за приложното поле на директивата. За нас изключително важен въпрос е това, че тази директива трябва да обхваща колкото се може повече финансови и инвестиционни продукти, така че да защитим по-добре потребителите. Друг един важен въпрос е е отговорността, включително финансовата и юридическата отговорност и доказателствената тежест в случаите на нарушаване на директивата. За целта трябва да бъдат предвидени необходимите разпоредби в законодателството, инструментите, и като потребителите много често нямат необходимите знания. Чуваме, че това ще струва много, но при положение, че в този сектор се генерират огромни печалби, ние смятаме, че всички доставчици на услуги биха могли да положат максимални усилия, да направят продуктите си максимално прозрачни и съпоставими с други продукти. Стои и въпросът за ясното посочване на степента на риска. Ние смятаме, че задължително трябва да се предоставя допълнителна информация на потребителите – и трябва да се предвиди една упростена процедура за максимално предоставяне на информация, свързана с риска на продукта. И риска трябва да бъде посочен по такъв начин, че потребителят да може бързо да сравни различните продукти и да вземе правилното инвестиционно решение. Доставчиците или имитентите трябва да отговарят на исканията на потребителите за повече прозрачност, така че потребителите да могат да взимат информирано решение. Да, много добре разбирам вашата гледна точка. От друга страна, отбелязвам, че в компромис 6 ви говорите за кратък текст, който не надвишава три страници от е, три страници е формат е, А4. Трябва да ви кажа, че дори и справката, която получих за това наше заседание, е доста по-голям по обем от тези три страници, които ви предвиждате. Ние знаем, че и преди сме изслушвали експерти в нашата комисия за това, че има ограничено предоставяне на сложна и прекалено натоварена информация, текстове, които са прекалено натоварени с информация за потребителите, които всъщност също са заблуждаващи до голяма степен, защото потребителите не могат да ги разберат добре. Може би е добре да чуем какво ще ни каже Европейската комисия преди да приключим обсъждането ни. Има ли други желащи да се изкажат преди да дам думата на комисията? да чуем от комисията как върви работата по това важно досие. Благодаря ви, господин председател, благодаря на докладчика и докладчиците сянка. Много ви благодарим за подкрепата от страна на комисията ИМКО за това предложение. Проучихме измененията. С голям интерес смятаме, че те ни водят в правилната посока. По въпроса за приложното поле, за което говориха повечето оратори тук, когато определяхме приложното поле, особено що се отнася до пакетните продажби, предвиждахме нези продукти, които са особено сложни, за да ги разбере потребителя. Разбира се, ние разбираме, е, че има аргументи в полза на разширяването на приложното поле може би е разумно да има едно такова умерено разширяване, но ако приложното поле е прекалено широко, ние можем да се окажем в ситуация, че ще бъдат обхванати толкова много различни продукти, че просто основни информационен документ няма да може да се прилага. Разбира се, готови сме да обсъждаме с парламента и съвета едно разумно разширяване на приложното поле, но не трябва да се разширява приложното поле така, че да се подкопае самата идея за основни информационни документ. Другата идея, другото предложение е за това, че основният информационен документ трябва да бъде кратък. Ние имаме определен опит с подобни информационни документи. Но преди да определим конкретното съдържание на тези документи. Може би трябва също така да направим някакви експерименти с участието на потребители да изпробваме различни видове текстове. Също. Ние смятаме, че това трябва да се разпише в актове от ниво 2А, защото трябва да съгласуваме дейността ни с дейността на Европейския орган по цени книжа и пазари, защото на този етап още е много трудно да определим нещата. Има много изменения, които са твърде подробни и не, че не сме съгласни с тях, но ние смятаме, че тези текстове най-добре да бъдат заложени в актове от ниво 2А защото в противен случай само ще се пречи на работата, ще се пречи на подготовката на текста. За това а, предлагам повече текстове да отидат на ниво 2А, а не на ниво 2. Също така ни интересува въпроса за ролята на доставчика на продукти и на посредника. Доставчикът на продукта изготвя основния информационен документ, който представи съответния фонд, но ние трябва да разграничим отговорността на доставчика и на посредника. И тук има редица важни въпроси. Например, задава се въпроса дали е важно потребителят да получи информация, която е достатъчно лесно разбираема за него. Той да знае кой точно за какво отговаря. Разбира се, има огромна отговорност за доставчика на продукта, но има отговорност и за този, който продава продукта. И ние искаме да обсъдим с вас по какъв начин потребител лесно да разбере дали трябва да се обърне към посредника или към доставчика, но той не трябва да страда от конфликтите между посредника и доставчика. Що се отнесе до предупреждаващите сигнали, системата с цветовете на светофера. Разбира се, този основен информационен документ е нещо като магия, ние искаме той да обхваща в кратка форма различни продукти. И разбира се, някакъв вид система за предупреждение би могла да бъде полезна, но тук трябва да бъдем много внимателни, да не упростяваме прекалено нещо, което е достатъчно сложно. И за това бихме предпочели да не се избира варианта светвет на светофара. Разбира се, ние сме готови да продължим да обсъждаме това с парламента, особено след като проведем първоначалните ни проверки на възможните варианти на документи с участие на потребителите. Но ние смятаме, че не трябва да има и прекалено много подробности. Разбира се, основният принцип на директива трябва да се запази, но смятам, че и компетентните органи на държавите членки също трябва да има достатъчна свобода за действие. Мисля си, че това беше от мен. Благодаря ви. Благодаря ви за много подробния ви отговор. Мисля, че всички приветстваме това, което вие казахте за предварително изпробване на тези документи с участието на потребители, така че да можем да отговорим на това, което е предмет на загриженост на потребителите по подходящ начин. Господин Гонферати, заповядайте, имате думата, за да ни съобщите за графика и да й предоставите може би, вашите обобщения. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Е, крайните срокове вече съм ги посочил. Ще има допълнителна среща с докладчиците в Сянка преди гласуването на април 25. Само едно нещо искам да кажа. Както предполагам очаквате, ще предам всичките ваши бележки и мнения на господин Пансиери. Абсолютно дословно. Що се отнася до приложното поле, това е ключов и същевременно много деликатен въпрос. Независимо от това, ако разширим прекалено много приложното поле, може би ще бъде много трудно да се справим с цялата тази широка сфера, но може би малко разширено приложното поле ще позволи на потребителите да могат да сравняват различни продукти и така потребителите ще могат достатъчно добре да разберат какви са разликите между различните продукти и оттам изборът, решението на потребителите ще бъде по-информирано. Затова смятам, че е важно да се разшири приложното поле в определена степен за което говориха редица колеги. Благодаря на всички. Още веднъж ще предам вашите мнения и изказвания на докладчика. Благодаря ви за това, че толкова добре заместихте господин Конферати. Наистина бихме могли да работим по този въпрос без вашето присъствие. И така. Становището заедно с всичките компромиси ще бъде гласувано на 25 април и след това през май вече Комисията по економически въпроси ще е гласува по доклада, така че нямаме кой знае колко време, но знам, че вие ще работите много усърдно. Благодаря на всички за тяхната работа. Приключваме с дневния ред. Специална благодарност към Европейската комисия за предоставените експертни знания, които са изключително ценни. Следващото заседание на нашата комисия ще състои на 24 25 април. Ще имаме 4 заседания. Ще започваме в 9 часа сутринта и ще приключваме в 6.30 по време на тези две дни. И благодарим също така на всички, които са следили по интернет нашето заседание. Обявявам заседанието закрито.